Господин кандидат комисар, госпожо председател, госпожи и господа, бих помолил представителите на медиите да освободят залата. Благодарим им за тяхното присъствие. Припомням, че след изслушването кандидатът за комисар ще бъде на разположение на пресата, но без по-нататъчно отразяване можем да започнем работа ще започнем толкова по-бързо, като се има предвид факта, че а, трябва да спазим изключително строг график от гледна точка на време. А, кандидатът Левандовски има право на 3 часа нито минута по-малко, но и нито минута повече, тъй като след това трябва да освободим залата, за да се проведе в нея следващото изслушване. Това заседание, това изслушване се предава пряко по интернет. Става дума за публично заседание открито заседание на комисията по бюджета. представители на пресата присъстват, представители на дипломатическия корпус също. Приветствам ги тук. Това заседание се провежда под председателството на Комисията по бюджета за съдействието на Комисията по бюджетен контрол. приветствам председателя Демагистракис. Те имат право на 35 минути участие в рамките на настоящото заседание. Прибавям, че Комисията по земеделие и Комисията по регионално развитие също бяха поканени да участват. Казано ми бе, че председателят на всяка от тези комисии ще дойде да зададе въпроси на кандидата от името на своята комисия. Искам да кажа добре дошъл на господин Януш Левандовски, който е определен за кандидат комисар за финансите и бюджета. Той не е непознат за нас но този, когато не познаваме, е кандидата за комисар. Тоест, ние не го познаваме в качеството му на кандидат за комисар. В съответствие с ръководните насоки за одобряване на комисията, закрепени в приложение 17 към а, регламента, а, Кандидатите за комисари се преценяват с оглед на тяхната обща компетентност, ангажимента им към европейския проект и личната им е, независимост. Те трябва да имат познания за евентуалния портфел, който ще им бъде е, предоставен, както и добри умения за общуване. Припомням, че преди изслушването е, кандидатът за комисар е отговорил писменно на въпросник Отговорите са раздадени на всички езици, на всички е, представители в парламента. Също така в залата има някои документи, разбира се, дневния ред, биографията на господин Левандовски, която се раздава на английски, френски и немски, декларацията за интереси на господин Левандовски на английски язик, тъй наречения Mission Statement, Тоест, изявлението за задачите, които ще бъдат поверени на господин Левандовски от комисаря Барозо, отговорите на въпросника, както и писмото за сезиране на председателя на комисията Барозо. Искам също да посоча при какви условия ще бъде проведено изслушването. Искам предварително да се извиня на кандидата за комисар и а, на всички присъстващи парламентаристи, че сме така ограничени. Много стриктно е времето ни за изказване. И имам неблагодарната роля да прекъсвам всички онези, които пресрочат времето си за е, изказване. 10 минути е, за уводно изявление на кандидата и една единствена минута за всички, които желаят да се изкажат в последствие. Като има възможност за една минута отговор от страна на кандидата за комисар, а след това човекът задал въпроса има право да е, отговори също за една минута. Или пък друг член от същата група може да отговори, ако първоначално задалият въпроса е прехвърлил правото си на отговор на друг свой съпартиец. Ние ще трябва много стрихно да се придържаме към времето за изказване на парламентарните групи, за да спазваме правилата, определени от самите нас както на, по линия на координаторите, така и по линия на комисията контрол и комисията бюджет, що се отнася до разпределението на времето за изказване. Значи, господин комисарят, кандидат комисарят ще направи устно въведение за 10 минути. След това ще има 2 часа и 45 минути за въпроси и отговори. Ако ни остане малко време, ще предложа на господин Лавандовски да е, кажа няколко заключителни думи. Предлагам сега да изслушаме уводното изявление на кандидата за комисар господин Левандовски. Господин Левандовски, имате думата. You, Благодаря, господин председател. Позволете ми да кажа в началото, няколко думи народния ми език полски. Искам да говоря на полски, защото в трудни времена езикът е това, което позволява да се запази националната идентичност и култура. Аз съм част от едно поколение, което си спомня трудни времена, което знае цената на свободата което осъзнава колко е ценно да си част от Европейския съюз. Също така аз подкрепям многоязичието в Европейския съюз, както и господин Ласло Сурян, който също е днес тук. Аз съм също така един доста прагматичен човек и за това, за да улесня живота на преводачите и за да улесня нашето взаимно разбиране, ще продължа да говоря на английски. Бих искал да изразя моите чувства, които са свързани с моята евентуална бъдеща роля, но също така и с, моето пребиваване в Европейския парламент като депутат. Искам да спомена, че Данута Хюбнер в момента оглавява Комисията по регионално развитие в парламента, след като е била комисар по регионално развитие но по този начин ние, поляците, допринасяме с нови неща в развитието на процедурите. Разбира се, мога да използвам моя опит, натрупан тук в парламента. Бих искал да напомня две неща, които ми направиха много приятно впечатление, когато бях съвсем нов. Аз бях в президиума и срещу мен бяха Ян Мулдър, господин Валтер и други колеги, много по-опитни от мен, но много толерантни към мен, новодошлия. Това беше моят първи опит. Същото въжи и за колегите от моята група, господин Алисън, господин Ламасура, колегата Гресле. И второто нещо, което открих беше, че начина по който другите групи, включително и опозицията, госпожа Хал, госпожа Декан и господин Йенсен, а също така и Хелга Трипъл и други колеги, по какъв начин те подхождаха към различията в нашите мнения. Те отстояваха по-различни ценности от нашите, но винаги се обединявахме, когато беше необходимо да отстояваме общи позиции. И точно затова парламента успя да разшири своите правомощия. И сега това вече е фиксирано и в първичното законодателство на Европейския съюз. Това единство също така е отразено и в комисията. И това е принципа на колегиалност. Аз изцяло подкрепям този принцип. Трябва да гарантираме това, че ние сме един екип, който гарантира последователността в европейската политика. Всеки от нас ще допринася лично, но всички ние ще споделяме отговорността, след като дадено решение е взето. Може би това е удобно и включително и за мен, когато аз говоря за една нова колегия, която все още не е утвърдена. Аз съм съвсем наясно с големите предизвикателства, които ние трябва да започнем да решаваме незабавно. Комисарите имат една програма и цели, които много често се политизират. И не става дума само за годишната процедура, която в момента се коригира в съответствие с Лисабонския договор. Основният ми принцип е следният. Европейският съюз е един много голям регулатор, който се стреми да наложи своите правила, но не винаги успешно, както показа и срещата в Копенхаген. Но този голям регулатор не разполага с достатъчни бюджетни средства. Те са равни на 1% от БВП, 2% на цялостните разходи, Бюджетът е приблизително колкото бюджета на Австрия и половината от бюджета на Франция и една малка част от бюджета на Германия. И ние разполагаме с тези твърде скромни ресурси. Мисля, че няма опасност, ако когато вече надраснем кризата, да обмислим бъдещето положение. В момента наистина преживяваме тежки времена, но трябва да помислим как да се справяме с непредвидени събития, с потребности, които изникват без да бъдат предвидени. Трябва да търсим повече гъвкавост в текущата финансова рамка и трябва също така да търсим по-добро сътрудничество в това отношение с частния сектор, както и с Европейската инвестиционна банка и други финансови институции. След Лисабон имаме една дългосрочна стратегия, която ще включва и реформа на бюджета. За мен това е еволюция, а не революция. Ние трябва да въвеждаме иновации, не да затъваме в миналото. времено трябва да зачитаме и мъдростта на онези разпоредби и условия, които са доказали своята стойност през годините. Разбира се, не винаги е лесно да открием мъдрост в тези разпоредби, но наистина трябва да бъдат укрепени някои аспекти, например кохизионната политика. Не всичко обаче, което е традиционно, трябва да бъде изхвърляно за борда. Трябва да потърсим разумния баланс. Например, финансови регламент трябва да бъде по-лесен за разбиране и използване, но същевременно ние се стремим към положителни уверения за изпълнение на бюджетите. Ние трябва да бъдем ориентирани към гражданите. Имам предвид не само комисията в това отношение, но и други. Комисията трябва да подобри своето отношение с хората, които са избрани от гражданите на нашия континент. Надявам се, че в бъдеще, като един честен и добросъвестен посредник между гражданите и европейските институции ще мога да изпълня своите задачи. С нетърпение очаквам вашите отговори и ви благодаря за вниманието. Merci, monsieur le candidat commissaire, et je vous... Благодаря ви, господин Левандовски. Поздравление, вие говорихте 8 минути. Ето защо е, имате право на едно по-дълго заключително слово. Сега, по време на първия кръг от въпроси, думата ще получи координаторът на ЕНП. Имате думата за една минута. Благодаря, господин Левандовски. Вие имате един а, идеален профил за номиниран комисар на бюджетната комисия. Вие сте много подходящ. Вие бяхте и наблюдател в Брюксел, след това бяхте и тук депутат, бяхте председател на бюджетната комисия, както и заместник-председател. Вие сте наясно какви са взаимоотношенията между съвета и парламента. Ето защо а, вие ще седи много практически практически а, ориентиран комисар. А, трябва вече да се прилагат и разпоредбите на Лисабонския договор. Ето защо това е едно много а, огромно поле за действие. А, темите за бюджета ще са в центъра на дейностите на комисията и вие казахте, че вие ще се един много честен и добросъвестен посредник между институциите. Ето защо ние ще се срамим към едно постоянно сътрудничество между нашите докладчици и комисията в тези важни области. Например, по отношение на а, средносрочното планиране. Благодаря, господин Левандовски. Една минута. Благодаря. Разбира се, никой не е съвършен и ние трябва да се адаптираме към Лисабонския договор и междувременно ще ни трябват преходни разпоредби и условия, но разбира се, трябва също така да спазваме това, което постигнахме като съгласие по време на помирителната процедура през ноември. За сега нашият опит показва положителя. Ние трябва да преговорим рамковото споразумение в светлината на увеличените правомощия на парламента и Разбира се, аз ще се срещам с парламентаристите. Това отговаря и, за нас, и на насоките дадени от господин Барозо, що се отнася до отношенията ни с парламента. И има някои конкретни предложения, например, включително и предложението направено през октомври за изслушванията на кандидат-комисарите и срещата с председателския съвет. Аз също така ще отговоря на вашето искане за по-чести и по-официални срещи помежду ни. Благодаря ви. Господин Гарига не иска да зададе допълнителен въпрос. Господин Фео. Господин Левантовски, бюджетът не е свързан само с цифри. Той се отнася до политически ценности. И много често има противоречия, например, когато става дума за политика за социално приобщаване, политика за противодействие на дискриминацията. Миналата година ние говорихме, че механизма за микрофинансиране все още продължава да буксува. Дали не бихме могли господин Левандовски да увеличим своите амбиции в сферата на социалното приобщаване? Второ, имахме сериозно обсъждане на Лисабонската стратегия. Някои от десните искаха да бъдат ограничени целите, да се намали вниманието, което се посвещава на социалните въпроси. И последно, каква е вашата позиция, що се отнася до политиката на Европейския съюз за помага на развитие, което се отнася също така до важните въпроси, като семейно планиране и репродуктивното здраве в европейската политика. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви, господин Левандовски, за две минути. Благодаря. Що се отнася да използване на различните инструменти, които има на разположение, вие споменахте предложението за механизъм за микрофинансиране. Мисля си, че никой не е против този механизъм. Това е един полезен начин за насърчаване на предприемачеството и създаване на работни места за по-младите. Разбира се, има и някои противоречия, но това е нещо, което ще се решава от парламента. В последния кръг на преговорите, в новата финансова перспектива бяха увеличени средствата за този механизъм. Днес, както знам, има намерение да бъде преместена програмата прогрес в друго бюджетно перо с много малки бюджетни резерви. И що се отнася до втори въпрос? до Лисабонската стратегия, тя не се отнася само до растежа. Има и други измерения, които също така са важни. За пръв път, например, ние в стратегията от Лисабон имаме понятие териториално сближаване, а не само социално сближаване или регионално сближаване. И последното вие което вие попитахте, беше за развитието, но мисля си, че не запомних съвсем добре вашия въпрос. Ако ми позволите. Имаше противоречие в Европейския парламент, когато ставаше дума за политиката, свързани с, с здравеопазването, светлината на а, репродуктивното здраве и семейното планиране. Измененията целяха Европейския съюз да не финансира програми за, фамилно, за семейно планиране, включително и въпроси, които са свързани с репродуктивното здраве, включително абортите. И вие гласувахте срещу това. А Европейският съюз провъзгласи в своите документи, че достъпът на всички до схеми за репродуктивното здраве е универсално право. Също така, що се отнася до равното заплащане на мъжете и жените. Вие гласувахте срещу правото да се завеждат съдебни дела в случай на дискриминация в зависимост от пола. Също така против е, мерките за мерките срещу, извинете, дискриминацията на работно място в зависимост от възрастта, пола, сексуалната ориентация. Искам да ви попитам каква е вашата позиция в тази сфера. Не допускам дискриминацията. Изцяло разбирам, че тези въпроси са много деликатни на европейско ниво, на нивото на европейските институции. Да, разбира се, вие правилно казвате за това как съм гласувал. Аз съм гласувал заедно с моето политическо семейство. И ние трябва, разбира се, да подпомагаме развиващия се свят. Нека да не забравяме, че Европейския съюз е най-голям донор на развиващите се страни. Но някои аспекти на равнопоставеността аз съм по-скептичен равнопоставеността, включително и равнопоставеността между половете, според мен не могат да бъдат решени изцяло чрез бюджетни средства. Да, вие сте прав. Аз съм гласувал точно така, както вие казвате по тези въпроси, заедно с моето политическо семейство. Благодаря ви. От името на Алди госпожа Йенцен има думата. А... Благодаря. Възлагам големи надежди на вас господин кандидат комисар, пред нас стои много сложната задача, средносрочния преглед и работата върху финансовата перспектива. И една от сферите, в които парламент има ограничени правомощия, това е аспекта, свързан с приходите. Това е много сложен въпрос с отстъпки от отстъпки от отстъпките. Почитаемият председател на тази парламентарна комисия се постара да направя предложения, които да помогнат на държавите членки в тази сфера. Дали вие сте готов да започнете една задълбочена дискусия по този въпрос? И какво според вас трябва да представлява този процес, свързан с собствените ресурси? Благодаря ви, госпожо Янсен. Господин Левандовски, за две минути. Ние знаем и сторят нашия председател. Стола му се щупи, когато се говореше за данъчното облагане. И може би това е знак, че Европа не е готова към нов вид данъчно облагане, защото това ще бъде увреждащо за отношенията с гражданите. Разбира се, ще се отнасям с уважение към всичко направено от парламента. Вие имате право по време на междиния преглед да изказвате вашето мнение. И ние сме задължени да предлагаме нови неща, свързани с финансовата перспектива. И разбира се, ние трябва да отчетем всички доклади, подготвени от господин Ламасов, защото това беше един много добър опит да се установи контакт и да се работи съвместно с националните парламенти. В условията на сегашните условия, наистина ние имаме изключения от изключенията, от изключенията. И тези изключения проистичат от, от договора от Рим. И разбира се, е необходимо тук да има единодушие. И разбира се, трябва да има политическа осъществимост въз основа на позицията на държавите членки. Но политическата осъществимост все още не е постигната. Затова трябва да стремим към подобряване, може би на два етапа, както предложи парламента в своите доклади. В тези доклади на господин Ламасур можем да намерим всичко, което е съществимо на този етап. Това се отнася и до средносрочния преглед и до финансовата перспектива. Благодаря, госпожа Янсен. Дали имате допълнителен въпрос? Ние знаем, че това обсъждане ще бъде свързана с обсъждане на бъдещето на общата сълскостопанска политика. И много се говори за промяна в ОСП, особено що се отнася до обществените блага, а именно опазното околната среда, хуманно отношение към, към животните и безопасно съхранителните продукти. Мога да кажа, че Европейския парламент отчете това в своето предложение за бюджета за 2009 година, но нищо не се случи с тези предложения. Искам да ви попитам, дали вие като комисар ще гарантирате това, че вие ще изпълните желанията на бюджетния орган и ще направите нещо особено, що се отнася до пилотните проекти. Благодаря, господин Левандовски, за една минута моето уважение към вас е такова, че е достатъчно само да кажа да. Разбира се, че ще отчета и ще отразя вашите желания. ОСП в момента наистина се променя. В момента това въжи за финансирането, но това е най-критикуваната област от нашата обща политика – ще изразя моето лично мнение. Ние не трябва да допускаме национализация или ренационализацията на ОСП, но по-скоро ние трябва да продължаваме в духа на модулацията. Трябва да се придържаме повече към доброволния принцип, така че държавите членки на доброволен принцип да насочат финансиране към земеделието с цел да се запазят селските райони и селската економика в Европа. Разбира се, комисията изцяло осъзнава до каква степен това е най-критикуваната сфера от общностната политика. Euh, Благодаря ви. Сега от името на зелените госпожа Дюрон за една минута. Благодаря, господитен председател. Добре дошъл, господин Левандовски. Моя въпрос е отнася до резултатите от консултация и консултациите проведени с комисията. Виждате, че промените в климата бяха поставени на първи план в повечето от тези, които отговориха на тези въпроси. Разбира се, преди да, се, да бъдете номиниран за комисар, вие казахте, че все пак конкурентоспособността е по-важна. На второ място искам да ви задам следния въпрос, на който вие все пак отговорихте участие. По какъв начин ще насочите допълнителните помощи, когато говорите за една обща правна основа. Имате нужда от а, повече принудителни мерки, за да може селското стопанство да а, отрази едно устойчиво развитие. Целта 2020 20 или до 2020 година. Какво е вашето мнение по този въпрос и как изглеждат бюджетните перспективи? Благодаря ви. Първо, ние обсъждаме въпроса за промяната в климата в един по-различен контекст, който виждаме от прозореца. Първо, има нови ангажименти след окончателната помирителна процедура. И не става дума за 2,4 милиарда евро като ангажимент на държавите членки, а за 150 милиона евро, които трябва да бъдат намерени в общностния бюджет и благодарение на парламента също така ще се увеличат с 50 милиона съответните хоризонтални програми през 2010 година. Затова нещата като цяло са под контрол. Сега трябва да се намери допълнителни средства за 2011-2012. В момента абсолютно не е известно как през 2013 ще се финансира противодействието на промяната в климата има въпроси дали трябва да се финансира тази дейност от общностния бюджет под пълен контрол или трябва да има отделно бюджетно перо или отделен фонд. Този въпрос ще бъде решен в бъдеще. За земеделието. Разбира се, аз съм много за подхода отдолу нагоре. Трябва да разчитаме на знанието на хората по места – но преориентирането на земеделската политика, на селскостопанската политика, разбира се, включва кръстосното съответствие, но то вече не е задължително. Предоставя се също така и период за адаптиране на държавите членки. Смятам, че това е добро решение, защото има проблем как да се отървем от технологиите от времената на СИВ в нашата част на Европа и как да въведем нови екологосъобразни технологии. 2020 година, т.е. по-скоро стратегията за 2020 година, трябва да бъде, разбира се, преосмислена и Разбира се, това ще бъде след като се постигне съгласие за политически приоритети. Благодаря. Госпожо Дюран, вие нямате допълнен въпрос. Госпожо Трипо. А, аз ви слушах известно време, господин Левандовски. И все пак исках да ви попитам относно вашите разбирания за ролята като ам, политик заемащ една ръководна политическа позиция. Разбира се, имаме една успешна конференция от Копенхаген и ние знаем, че както от политическа гледна точка, а от друга страна и това, което се случва тук в институциите, след следващите години трябва да имаме по-добри екологични резултати, но трябва економически сме по-успешни. Може би тези а, две визии трябва да се а, съвместят, за да няма противопоставяне между екология и економика. Това ще доведе до една голяма промяна в а, новото средносрочно бюджетно планиране. Ето защо искам да попитам относно вашето мнение и вашата позиция, защото това, което казате до сега, дали това е всъщност, което, от което има нужда новата комисия или няма нужда от а, повече стимулираща а, ръководна политическа сила? Благодаря ви, господин Левендовски, за две минути. Like, uh, in, in, in Union, as... В Европейският съюз има политически ангажименти, но много често те не са достатъчно финансирани. Това въжи и за ангажиментите, свързани с промяната в климата и проистичащи от срещата в Копенхаген. След политическите решения нивото на финансиране е по-низко от очакванията на всички за стратегията до 2020 година. В нея програмата за опазване на околната среда на Европейския съюз е с приоритетен статус. И бюджетният преглед трябва да отрази това. Има една опасност че времето ще бъде много малко между прегледа и юли, след като бъде приета стратегията до 2020 година. А в тази стратегия проблемите с климата са приоритет номер едно. За това трябва да има определени последици ако говорим за реални дела в бюджетното измерение, а не само за лозунги. Господин Палар от името на групата на консерваторите. Благодаря, господин председател. Ще говоря на холандски. Става въпрос за собствените финансови средства. Чухме отговор ви по този въпрос. Вие каз... какво смятате по отношение на един европейски данък? Господин Ромпай каза, че това би могло да е възможно, но след това пак се заговори за европейски данъци. Ай така не разбрах дали сте за или против един европейски данък, който да има зелена обвивка. Господин Левандовски за две минути. Благодарение на нашия председател проведохме е, много е, сериозен е, преглед. Както знаете, Австрия и Холандия щяха да проучат въпроса за изцяло фискалната система на собствените средства. Това, което трябва да спазим е принципът на единодушие в съвета. Второ, данъчната е, суверенност на държавите. Трябва по този начин да намерим политически приемливо решение. Има кандидати за данъчно облагане, за е, по- голяма роля на собствените средства. Също така предложението на госпожа Шрайер от 2004 година е в този смисъл. Имаме една група от кандидати за облагане, нови включително, да кажем емисиите на въглероден двуокис. Това е много интересно ново предложение. Всичко това трябва да бъде проучено от гледна точка на Опростяването, данъчната неутралност и разходите за събиране на този вид данъци. Тоест, не изключвам собствените средства, но съм за двустепенен или тристепенен подход, докато системата бъде променена в сравнение с първоначалния дух на Римския договор. Сега ние влизаме в противоречие с духа на Римския договор, що се отнася до собствените средства. Благодаря, господин Епин. Няма да вземе думата. Благодаря ви. Един е, римски е, император е, беше заявил, че парите не миришат, но ние решихме, че парите имат цвят. Може би трябва в този смисъл да вземем решение. Господин Портеш, една минута. Благодаря, господин председателю. Господин председателю, господин кандидат. Чух, че хората говорят по три различни начина за собствените средства. Първо се поставя въпросът за единодушието. Вторият проблем е да не бъдат оставени никакви възможности за увеличаване на данъците. И третата идея беше да се въведе данък върху финансовите операции, респективно сделки, е, с което да бъдат подпомогнати нашите економики. Но министър-председателите от вашето политическо семейство, в частност господин Саркози, както и Гордън Браун, който е от друга политическа фамилия, са се изказали в полза на нещо като такъв общ данък. Въпросът ми е защо, като имаме предвид тази промяна в позициите на различните министър-председатели, някои от тях са водещи фигури в Европейския съюз. Защо вие заемате позиция наспроти? това ваше лично мнение ли е, че не харесвате този подход или наистина става дума за единодушие, господин Вандовски. Всъщност аз съм много открит и съм доказал откритостта си в работата на другите комисии в парламента. Открит съм към всички идеи, но трябва да се спазват определени критерии. Знае, че освен тези кандидати за данъчно облагане, <clears throat> на масата и предложението за облагането на финансовите операции. Това е един от вариантите. Господин Тобин обаче напоследък се отказва от пълна подкрепа на това си предложение, но то все пак продължава да стои на масата като един от вариантите, както <clears throat> Например, и идеите на Европейската Централна банка са на лице. Така че аз съм а, готов а, да проучвам, а, без а, обаче да се ангажирам предварително с а, заключение. Трябва да бъдат следвани приоритетите в стратегията 2020 година. И след това сме длъжни да приложим различни методи. Да няма така е единствено продължение на сегашната а, система на собствените а, средства. Това са заключенията на съвета от 2005 година, но критериите са много ясни. Данъчна неутралност, осъществимост, прозрачност и разбира се поносима цена, поносима цена на събирането. А, оставам на тази позиция за всички кандидати, так се каже, за облагане като източник на допълнителни доходи. кандидатите са вече е, изброени. Е, и тук има мозъчни тръстове, които са, сателити на нашите институции и много добре анализират тези въпроси от гледна точка на различни критерии. Господин Порташ, една минута. Благодаря, господин председателю. Поставям въпроса за единството, не само териториалното единство и кохезия, но и социалното единство. Мисля, ние всички сме съгласни, че териториалното единство е толкова важно, колкото и социалното, но всичко това не е достатъчно. Ще се нуждаем от много сериозна политика в сферата на социална закрила, политика, която нямаме в момента. Е, господин е, кандидат, е, когато се направят следващите финансови перспективи, бихте ли се съгласили да мислите за създаване на допълнителен европейски фонд за по-слабите системи за социално осигуряване в Европа? Господин Левандовски, една минута. Е, за момента позицията ми е, че трябва е, интегрално да подхождаме към Европейския съюз, защото имаме някои доста добре определени проблеми. Е, агенциите, знаем независимите фондове, имаме някои проблеми, да кажем, с Европейския фонд за развитие. Имаме специален фонд за климата, който е неразделна част от бюджета на Европейския съюз. Така че за мен в момента позицията е такава. Що се отнася до единството, да спазваме сегашните условия и механизми, а не да създаваме други финансови механизми, които ще бъдат извън съществуващия бюджет. Е, не трябва като гъби да никнат разни механизми за финансиране извън бюджета, защото ако направим това, ще изгубим в известна степен контрола върху интегритета на бюджета. Така че е, моята позиция е да се намери място вътре в бюджета, евентуално да се открие такъв фонд. Благодаря. в момента сега би трябвало да вземе е, думата е, говорителят на групата ЕФД, госпожа Марта Андреас не е тук, господин Моргантини също. Е, също така е, някои други членове се извиняват за отсъствието си поради е, трудности с транспорта. Господин Вандерштум също не е тук. Затова да, Давам думата, предлагам да дадем думата на госпожа Майер, за да използва правото на реплика на господин Гарига. господин Гарига не се възползва от правото си. Една минута на госпожа Майер. Господин председател. Господин председател, господин кандидат комисар, искам да ви задам въпрос, който е свързан с политиката, свързани с, сградите. Дали като нов комисар сте готов да докладвате за нови бъдещи проекти, свързани с придобиване на сгради, за издаване на разрешителни и дали бюджетната комисия ще изготви един общ преглед, общ доклад на всички недвижими имоти, за да се изгради една единна стратегия, свързана с придобиването на недвижими имоти, за да може да се гарантира финансовото планиране в тази насока. Благодаря, господин Левандов. Левандовски за една минута. Is... Благодаря. Е, това фигурира в съвместната декларация, като част от постигнатото помирение през ноември, а именно споразумение за една по-дългосрочна визия за политиката по отношение на сградите. Тази един визия до някъде е била разрушавана от така придобивания на парче, при което е извършвано прехвърляне в последния момент на определения вуари на парламента. Много внимателно съм следил това досие. Не става дума само да търсим синергията между комисията и парламента, както и другите институции, когато се купува нещо извън Европейския съюз в трети страни това е много отдавнашно искане на парламента. Всичко, което се придобива, да бъде придобивано като собственост, а не да се взема под найем в Европейския съюз поне. В рамките на една дългосрочна стратегия ще взема предвид общата картина, до която са стигнали всички институции съвместно. Благодаря, казва председателят. Малко за да разнообразим удоволствието, сега ще минем към въпросите на комисията по бюджетен контрол. За 35 минути ще отстъпя председателството и чукчето на господин Демагистрис, който е председател на комисията по бюджетен контрол. Благодаря, господин председателю. Искам да кажа добре дошли на всички, както и добре дошъл на господин кандидат за комисаря Левандовски. Преди да премина към въпросите, които ме помолиха да задам политическите групи, представени в Комисията по бюджетен контрол, ще се спра на някои общи въпроси. Внимателно прочетох това, което сте написали, господин кандидат, и искам да знам точно как ще постигнете равновесие между упростяването и постигане на целите на отпуснатите средства. Как също така ще вместите тук и необходимостта от преодоляване на измамите? Специално ме интересува как ще се ще се справите с въпроса за приемливите, допустимите е, нива на риска. Вие казахте, че искате е, да обявите публично или да направите публично достояние бенефициерите на европейски средства. Ще обнародвате ли и имената на тези държави, които нарушават е, европейските правила? И какво ще направите? в случай, че е, едни и същи държави правят повече от едно нарушение. Тоест, ще, е, какво ще направите по отношение на тези държави, които постоянно нарушават е, правилата за европейско финансиране. Его, сеньор комисар. Oh, Благодаря. Е, давам ви думата, господин комисар, кандидат за комисар. Uh, Благодаря. Няма нищо по-сложно от упростяването на финансовите правила. Историята е следната и моите колеги го знаят. Финансовият регламент през 2002 година беше една прекомерна реакция. Имаше опити през 2006 година този регламент да бъде упростен и в този вид да влезе в сила от 2007 година. Разбира се, в момента стои на дневен ред преразглеждането на финансовия регламент. И комисията не само ще преразгледа концепцията за допустимия, допустимото ниво на риск, но също така и инструментите за привличане на средства от Европейската инвестиционна банка и чрез публично-частни партньорства. Що се отнася до допустимия риск от грешки, разбира се, има концепция, която се предлага от сметната палата. Но тази концепция трябва да бъде разгледана в отделните компоненти и обвързана с различните политики. Първо става дума за научно-изследователската дейност. Тук има най-много оплаквания от прекомерна бюрокрация. Вече е минал първия кръг на преразглеждането и другите сфери също бъдат разгледани през тази година. Ние трябва да правим разлика между 2% и бюрокрацията. Всичко това е доста добре формулирано в сегашния финансов регламент. И това е задача по-различна от адаптирането към условията според Лисабонския договор. Защото финансовия регламент вече е и трябва да стане още по-лесен за разбиране и ползван, но комисията иска също така да получи и повече положителни декларации от държавите членки, че изпълнението на освояването на европейските средства и на техните бюджети е редовно. Благодаря ви, казва председателя. Благодаря ви. Господин кандидат комисар Левандовски, искам да попитам нещо по отношение на структурните фондове. Поне 25% бяха тези разходи, които са били нередовни. Това означава, че цялата бюджетна сфера е неефективна и работи зле. Има толкова нередности, които могат да бъдат открити в държавите членки. Две години след публикуването на плана за действие за структурните фондове все още няма резултати. И за това се пораждат съмнения дали самия план за действие е достатъчно ефективен. Как може да се гарантира това, че всички нередности ще бъдат отчетени по-добре и как ще се постигне по-добра ефективност в тази сфера? Благодаря, казва председателя. Заповядайте, господин кандидат-комисар. Благодаря. 11% не е допустимо ниво на грешка. И, разбира се, това се отнася до оценката на кохезионната политика. Но също така трябва да отчетем разликата между 2004 и 2008 година и Процедурата за освобождаване от отговорност през 2008 година показа това и имаше положително становище от Сметната палата. Също така беше отчето, че намаля общия обем на процента на грешки в цялостния бюджет. Както всички знаят, проблемът с кохезионната политика, че 80% от нея се управляват от държавите членки. е, че основно държавите членки и органите им за управление на различни нива отговарят за тази политика. Амбициозната цел да бъдат националните сметни палати в състояние да одобрят декларацията или уверенията за редовността на направените разходи, все още тази цел не се постига. Много често се отправят искания, включително и към мен, да бъдат поименно посочени държавите членки, които изоставят при изпълнението на кохезионната политика. Но тази идея не се ползва с подкрепата на съвета. И знам, че парламента често поставя това искане. Аз много добре познавам проблемът, който стои с федералните държави. за които е също така сложно да подготвят декларация за надлежно изразходвани средства на национално ниво. Председателят дава думата на господин Итала. Благодаря. Следващият важен въпрос се отнася до замеделието. В доклада на Генерална дирекция за медели се посочва, че нивото на грешка беше 1,7 в някои страни, като Германия и Испания, този процент е под един, но в някои държави членки този показател е доста по-висок. Например, в България процентът е 13%. Това е процентът на нередностите. Това означава, че системата за контрол не работи надлежно. И санкциите, наложени от Европейската комисия, чрез, например, замразяване на предоставянето на средства не работят достатъчно добре. Какво може да се направи по този въпрос? Благодаря. Това вече беше посочване с пръста, защото тези държави бяха оповестени, но тези неща са доста известни. Има много голямо разнообразие в начина по който държавите членки прилагат правилата и действително нередовностите се движат между 0,3% за Германия и повече от 10% в някои други случаи. Но въпросът отново води до извода за различните стандарти, съществуващи в различните държави членки. Също така различни са стандартите е, в съдебните системи, що се отнася до събраните средства. Мисля, че там имаме подобрение. Около 2,9 милио... Е, милиарда евро бяха събрани миналата година, е, което беше доста добър показател. Моля, помнете, че не всичко, което се нарича грешка, е, означава измама. Значи може да става дума за формална грешка, за техническа грешка, а не за разпилени, попилени пари. Така че аз. Много настоявам за предобщественото мнение, че грешка и измама не е едно и също. Някои случаи са за Олаф, но не всички. Грация, Гейер, минут. Благодаря. Господин Гайер, една минута. Благодаря, господин председател. Господин Левандовски, какви гаранции може да ни да дадете, че ам, в бъдеще ще има, а, да продължа да има между правителства на политика, каква прозрачност може да гарантирате, както и включването на а, новата служба за външните дейности към Европейския съюз. Грация, Господин комисар, две минути. Благодаря. Visible, most Службите за външни действия са, може би, най-видими. Незабавно след влизането в сила на е, Лисабонската стратегия. Е, според е, ръководните насоки на съвета, това е институция Суи Генерис, която сама управлява разходите си и средствата си. Сега реалният проблем, е, който трябва да реши финансовото регулиране е как да се направи механизъм, чрез който да бъдат интегрирани оперативните разходи, ако такова е крайното решение, в съответния раздел на бюджета на комисията, като същевременно службата остава административно различна служба, различна институция, но едновременно с това е изцяло отговорна и пред парламента. Мисля, че това е най-важният въпрос. Или трябва да има административно управление, в тази институция Суи Генерис, наречена служба за външни действия, което да се създаде до края на април. Или пък трябва да бъде всичко под ведомството на комисията. Какъвто и подход да бъде възприят, ще има пълна отговорност пред парламента. Ако обаче искате Лисабонската стратегия да бъде видима, ние би трябвало да направим служба за външни действия без е, прекалено много да настояваме на човешкия ресурс, защото той трябва да бъде осигурен от комисията, от съвета и от делегациите на комисията в чужбина. Грация. Воле интервенира, Оноре Гайер. Un минуто. Благодаря. Искате ли да се обадите за още една минута? Имам един, имам един допълнителен въпрос а, относно въпроса на колегата Ителе. А, вие имате право. Да, става въпрос за едно осложняване, отколкото едно упростяване. Може би като ръководна линия трябва да се използва принципът за улесненото използване, улесненото използване. Искам да кажа, и получихме декларации за управление на национално ниво от националните парламенти. Исках да ви попитам какво е вашето становище по този въпрос. Грация. Прего, сеньор комисар, минута. Благодаря, е, господин комисар. Една минута. Ами, искам а, е, да мисля от гледна точка на комисията. Това е позиция и на комисията, че е добре за отговорността да имаме такива декларации от държавите членки. Но тук се намесва волята на държавите членки и това, което е необходимо също, е сертифициране след национална сметна, след проверка на национална сметна служба или сметна палата за да може да се осигури надлежен контрол в тази сфера на изразходване на средства на Европейския съюз. Оноривале Чаци Маркакис, per un minuto. Благодаря. Господин Чаци Макакис, една минута. Господин председател, господин Левандовски, бюджетната комисия проверява дали цифрите са били верни, дали има някакви е, грешки. Вие ясно е, подчертахте, че вие сте опитен в тази сфера. Но не трябва да се проверя за нещо дали само е било коректно, дали е било и ефективно. Контролът е добър, но той идва по-късно с закъснение. Ето защо преди изплащането може да се направи една предварителна проверка дали една мярка а, обещава някаква ефективност. Моя въпрос е какво може да направите, особено по отношение на държавите членки, да заявите ясно, че една мерка, мярка не е ефективна, да няма безсмислени а, разходи от страна а, на държавите членки и от друга страна един въпрос. А, какво е ваше отношение към а, земеделския фонд, към регионалния а, фонд? А, има ли едно съгласуване между генералните дирекции? Защото до сега едно такова съгласуване и сътрудничество не беше достатъчно. Грация, сеньор комисарио, пер две минути. Благодаря, господин комисар. Имате думата за две минути. Отправната точка на обсъждането са нередности трябва да бъде напредъка, който е отразен в процедурата за освобождаване от отговорност от 2008 година. По-сложно е да се введат критерии за ефективност, защото по дефиниция те са по-сложни за определяне, отколкото по количествените критерии. Но това е естественото развитие на финансовия регламент. Той започва да отразява чрез своята по-опростена форма, форма, която позволява по-лесно разбиране изпълнение, не само това, което се измерва чисто в количествени показатели, но също така и това, което се разглежда от гледна точка на ефективността на дейността. И в сегашното и предстоящото преразглеждане в финансовия регламент това ще бъде надлежно отразено. Провеждаме също така и вече са започнали публични дискусии, допитвания до общественото мнение до експертите. Още през октомври имахме такива обсъждания. Разбира се, получаваме много мнения от бенефициентите и те наистина също искат да има упростяване. Благодаря. Господин Маркакис, за една минута. Държавите членки са задължени. Вие говорихте точно за а, това да се наименуват тези, които а, нарушават а, тези правила. И в миналото това публикуване и тяхното обявяване доведе до едно подобряване и намаляване на ам, грешките и нарушенията. Кое е според вас е ефективно? Инфраструктурата или научно-изследователската дейност? Господин комисар, минута. Заповядайте, господин комис... кандидат-комисар. Да, ние вече започнахме още днес да посочваме поименно именно на изправните държави членки, до сега комисията го е правила на двустранна основа. Освен това комисията... Very, very uh, well known. А, комисията също така е изброявала нередностите. Вие знаете към какво е насочено нашето мнение. Също така, разбира се, трябва да отчитаме не само постигането на допустимо ниво на грешка, но също така и много други фактори. Разбира се, има много оплаквания, свързани с научно-изследователската дейност и нейното финансиране, но много често се казва, че европейските институции са много добри на думи, но не и на дела. Трябва да мислим за трябва да сме наясно, че трябва да се сигнализира много ясно, когато има нещо нередно, свързано с определени проекти, проучвания или с определена сфера. Председателят е, за зелените никой не е поискал а, е, думата. Господин Чанески. Или все пак има някой от зелените, който иска да вземе думата. Госпожа Тръпър от името на зелените. I would like to know... Благодаря. Бих искала да знам дали сега говорим за упростяването или за това как точно да го постигнем. Дали вие сте за това държавите членки да предоставят националните уверения и също така да показват по какъв точно начин ще подобрят управлението на финансирането. Заповядайте, господин кандидат комисар. Опасявам се, че по-лесно е да напишем един доклад как държавите членки трябва да подобрят своите национални декларации за редовно управление на средствата. Искам да посоча, че има два кръга за упростяване на предварителните плащания в сферата на съфинансирането и социалния фонд. Но нека да не забравяме, че сега сме във време на криза. И за това е много подходящо точно да обмисляме новия финансов регламент. Но ще има също така два а, кръга от упростяване на предварителните плащания и еднократните плащания. Това ще подобри от отпускането на безвъзмезната помощ, безвъзмезното финансиране в условията на криза, възоснова на разумно финансово управление и контрол. И разбира се, тук виждаме определени противоречия, а ние искаме живота да стане по-лесен. Особено сега, когато е толкова затруднен достъпа до банкови кредити, ние искаме да улесним живота на бенефициентите, защото ние използваме финансови инструменти за борба с кризата, но същевременно трябва да се гарантира и разумно финансово управление. Това е много трудно да се гарантира като едно цяло. Но, разбира се, промяната в финансови регламент трябва да отрази тези изисквания. Разбира се, трябва да не забравяме нито за финансовото партньорство, но също така и за това, че концепцията за допустимото ниво на грешката трябва да бъде включена в финансовия регламент. В момента сме в една изключителна ситуация с зададена от кризата и ние се стремим точно за това максимално да опростим предоставянето на предварителните плащания. Я, госпожа Трюпел има думата. Искам да се върна на проблема. Естествено, можем да се съгласим, че не искаме повече бюрокрация. Не повече бюрокрация на книга, но всичко се свежда до политически дух и до воля. Как да бъде подобрено, усъвършенствано управлението на финансирането? Вие знаете, че повече от 80% от средствата като управление са в ръцете на държавите членки. Така че как те да изпълнят изискванията за качество и как да действат в е- нашия общ дух, как да подобрят управлението, как ние да постъпим, за да им помогнем да подобрят и усъвършенстват финансовото управление. Естествено, не става дума да имаме повече хартийки, е, декларации и други подобни, а как да е, вдъхновим политическото мислене от държавите членки. Една минута на господин кандидата. Трябва да каже, и това е много важно за така наречената източна Европа – че като се имат предвид всички оплаквания, всякакви видове оплаквания, нашите начинания бяха много сериозни начинания за финансово управление на локално и регионално равнище. Това беше нещо ново. значи, Подобряването на качеството на управлението в новите държави членки е сериозен въпрос. Те могат да бъдат обвинявани за много несъответствия и нередовности напоследък, но аз се опитвам да погледна положително на нещата. настоявам на това да има истинско усъвършенстване на финансовото програмиране, на вътрешния контрол. Финансовото управление трябва да бъде усъвършенствено и всичко това зависи от е, освояването е, на е, европейските средства в новите държави членки, тъй наречените нови държави членки. И, аз бих се обърнала към тъй наречените стари държави членки с молба да си дадат сметка, че става дума за революция в финансовото управление, така че грешки има. Благодаря. Господин Черницки от групата на консерваторите. Благодаря, господин председател. На полски ще задам въпроса си към кандидат-комисаря. Първо, благодаря ви за добрите отговори, за доброто ви представяне. От името на моята политическа партия в рамките на бюджетната комисия бих искала да задам, бих искал да задам следния въпрос. Според вас, кои са най-големите грешки по отношение на определено а, пропиляване на средства на Европейския съюз? къде са слабостите на а, упражнявания контрол, как могат те да бъдат отстранени. Това е а, една от вашите цели, които вие сте посочил. От друга страна, още един въпрос, който е много важен. Как изчислявате е, разходите и какви са те, свързани с едно евентуално разширяване и включване на а, балкански държави в Европейския съюз? Пожелавам много успех! Господин комисар, имате думата за една минута. To może być modelowy przykład e, bycia w opozycji między sobą w kraju. Але e, трактор... Разбира се, а, ние сме в опозиция и политически противници, така да се каже, но а, на европейско ниво работи много добре. Много неща бяха споменати а, за грешките в сегашната система по отношение на а, изпълнението на бюджета. Има много неща, които могат да бъдат направени по отношение на изпълнението на бюджета. От една страна кохезионната а, политика и нарушенията, свързани с нея, както и външните отношения и а, усилията, външните усилия. Разбира се, ефективността трябва да бъде подобрена на а, бюджетното изпълнение. Но когато говорим за пропиляване на разходите, е, това не значи, че е, това се дължи на администрацията. Административните разходи са една малка част от е, разходите на Европейския съюз. Става въпроси за одита, който е част от системата за контрол. Направени са първите положителни крачки в тази насока. Разбира се, това въжи и за Европейския парламент. Трябва с много голямо внимание да се, обр... да се погледне Турция. 60% биха отишли за Турция от структурните фондове. Разбира се, аз съм запознат с първоначални изчисления, но не искам да изпълнявам цифрите, свързани с Турция, защото те ще ви изплашат. Благодаря ви. Още един допълнителен въпрос. Една минута. Благодаря за този интересен и дипломатичен отговор. Искам да кажа, че разходите, административните разходи са свързани с външните дейности. Те са предвидени за там. Ето защо в тази си част трябва да а, бъде променен бюджета. Аз ви стискам палци и се надявам, че ще а, имате много успехи като комисар. Господин комисар, имате думата за една минута. Да, разбира се, имате право. Е, едно леко а, повишаване в сравнение с а, функция 4 се наблюдава. Е, госпожа Ештън също е, се изслушва в момента. Има още 4 паралелни изслушвания с моето. Разбира се, общата организация на цялата служба за външни а, дейности трябва да бъде регулирана в подробности. Сега следващият оратор. Той не е в залата, някой друг. Някой, който да вземе думата от името на ГУЕ, господин Порташ. Благодаря. Господин председателю, Говорим за ефективност с цел преодоляване или намаляване на нередовностите. Но всъщност няма ефективност в същинския смисъл на думата да се взема правилното политическо решение с оглед на бюджета. Много от Редовете в бюджета и статиите в бюджета са съгласувани адхок вследствие на различни конкуриращи се интереси. Смятате ли, господин кандидат, че трябва да поговорим, когато се стигне до следващите финансови перспективи, за това, което може да се нарече финансова перспектива с нулева база. Тоест, финансовите актове на Съюза да бъдат преосмислени из основи. Благодаря, е, господин кандидат. Давам ви думата за отговор. Сега, ако обърнем поглед към бъдещето и към бъдещите финансови перспективи, трябва да се получим от миналото, а полуките от миналото са както следва. Колкото по-рано съгласуваме политическите приоритети, толкова по-лесно е те да бъдат облечени в финансова одежда. Проблемът, или по-скоро основният от многото проблеми, е как да се намери основната ориентация. Тя би могла да бъде, например, климат и околна среда. Но това трябва да е ясно, защото в предишните пакети винаги е имало някакъв ключов ориентир. Например, единен пазар, След това това беше за първия пакет Делор. След това единния, едината валута за втория пакет Делор. След това имаше комисията Делор, която имаше така смесени приоритети. Първата комисия Барозо беше за Лисабонската стратегия, но тук нямаме много положителна реакция и за това проблемът сега е как да се намери възловият ориентир около който да бъдат насложени политическите приоритети на финансовите перспективи. Това е задача и на прегледа, на анализа. Но анализът се забавя. Това беше мъдро решение този преглед да бъде прехвърлен към следващия колегиум на комисията, като същевременно имаме и нов състав на парламента. Но а, господин Парозо за това се бори да заложи датата 2020 година. Сега юни и юли са най-ранните дати за извършване на прегледа. В политически смисъл тогава ще определим приоритетите и тогава ще дойде много близо до календара за следващата многогодишна финансова рамка с евентуалните удължавания и така нататък, но тези въпросите първо ще се изчистят. Eh, Благодаря. Искате ли отново да вземете отношение? Една минута. Да. Защото е, това е, беше е, внимателен отговор, господин кандидат. Въпросът ми беше следният. Приближаваме се към момента за новите финансови перспективи. Защо да не използваме ревизията процесът на ревизиране, на преразглеждане на новите на финансовите перспективи и да ги е, продължим е, към периода 2015-2016 година, е, така че да се направят нови финансови перспективи, господин комисар. Страхувам се, че е, задавате въпрос е, от името на човек, е, който силно подкрепя идеята за продължаване, така че той ще се поставя отново и отново. Това е един, едно от решенията на проблема да се уеднакви мандатът на парламента с продължителността на финансовите перспективи. Е, по известни причини идеята парламентът е, да започне да функционира с мандати по 7 години не бе приета. Е, сега вече имаме в договора закрепена формулировката минимум 5 години и евентуалното продължаване ще бъде обсъждано. значи продължаването на финансовите перспективи не е единственият начин за привеждане на двата срока в съответствие, но това е очевидно един от начините, който има своите застъпници в парламента. Госпожа Андрея Стукли, не мисля, някой да иска да я замести от нейната група? Добре. Господин Еренхаузер е последният ни оратор. Той тук ли? Ами в такъв случай приключихме, господин председателю. Ние абсолютно съвместихме във времето. Даже сме и минутка по-рано приключили. Благодаря, господин председателю. Много съм впечатлен от начина, по който членовете на Комисията по бюджетен контрол и техният председател спазиха правилата. И съм убеден, че сега членовете на Комисията по бюджета е, ще вземат при сърце необходимостта да сторят същото. Давам думата от името на е НП на господин Раймер Беге господин е, Левандовски знае, че е в известен смисъл той е а, е, географски притиснат а, е, между а, двамата му правоприемници. А, господин кандидат комисар, говоря от името на председател на нашата ам, фракция. Аз също и от точка това, че много добре познавам а, бюджета. Разбира се, ние не се съмняваме във вашия опит и във вашите компетенции, но ние видяхме, а, че през 2006 по време на тежките преговори цялата комисия не а, заставаше зад своите собствени предложения. Ето защо а, са останали някои дефицити. В тази връзка и е моят въпрос по отношение на прилагането и изпълнението на предизвикателства, свързани с Лисабонския договор, кога ще има една ориентировачна оценка на разходите, свързани с тези нови предизвикателства. На второ място, този средносрочен преглед свързан с а, удължаването, преразглеждането, контрола на а, многогодишната финансова рамка. Е, да се помисли преди това по този въпрос, а не да се отлага за времето след 2014. Благодаря ви. Господин Левандовски има думата за две минути. Господин Белгин ми помагаше много, когато се учих движение започвайки през 2004. Що се отнася до адаптирането ни към условията на Лисабонския договор, това не е въпрос, който има само технически измерения. Скоро ще сме готови да представим много неща в допълнение към предварителните споразумения. Също така беше съгласуван календар по време на помирителната процедура, който да позволи едно безпроблемно преминаване към 2011 година. И прехвърлянето на първичното законодателство в разпоредби, пряко отнасящи се до финансовата перспектива. Аз знам, че тези два документа са много важни и, и двата са необходими. След съгласието, дадено от парламента, съветът ще включи съответните разпоредби в регламента. След това ще има доклад за междуинституционалното споразумение и по-точно аспектите свързани с гарантиране на гъвкавостта, включително що се отнася до фонда за адаптиране към глобализацията. Но отново искам да ви напомня, че са много малко средствата заделени като резерва в сегашния вариант на бюджета. Аз бих искал също да потърся допълнителни начини за привличане на средства. Needs, you know. И знаете, че трябва да променим, трябваше да променим три пъти финансовата перспектива и през 2006 година си спомням, че работих върху това и това беше незабравимо. Благодаря. Господин е, Райнер Беге, е, иска ли да вземе отново отношение? Не. Заместник председателката Юта Халк. Една минута. Благодаря, господин председател. Много често се говорите за, се говорим за агенциите. Ние знаем, че агенциите не падат от небето, а ние ги създаваме. Господин кандидат комисар, как виждате ситуацията в момента? някои от вашите колеги, някои от моите колеги, дали виждат агенците като част от а, институциите, а или пък те отслабват политиката на институциите? Как бихте променили това, ако въобще, ако не? с сигурност, вие също смятате, че е важно да има повече ефективност в администрацията. Това не се отнася само до агенциите, това се отнася до около службите в комисията като цяло. Не смятате ли, че е уместно да се стимулира европейския законодател да направи повече по отношение на бюджета? този да се създадат определени категории или подкатегории, свързани с създаването на тези агенции в бъдещето. Господин Левандовски за две минути. Разбира се, решението за децентрализирани агенции беше едно решение, което беше за конкретната ситуация. И от 2004 се провежда редовно оценка на въздействието. Що се отнася до бюджетното измерение на това какво може да случи в бъдеще, трябва да има повече възможности за корекции, съобразени с инфлацията и увеличаване на разходите. И трябва да бъде над 40 милиона, нещо, което е допълнителен разход. Също така ще има три агенции за надзор на финансовия пазар като резултат от финансовата криза. За управлението. Да, знаем какво липсва. Разбира се, това се отнася и до параметрите за управление на тези агенции. Това беше отразено и в доклада на комисия от миналата година, което е продължение на вече започната от комисията дейност. Беше създадена междуинституционална работна група и госпожа Хаук по силата на своята позиция и, интереси е там, както и Инга и господин Янсен – така че очакваме тази група да коригира недостатъците в управлението. И сега за осложнения бюджет. един от изводите всъщност е формулиран от парламента, но за да се осигури по-голяма гъвкавост на бюджета, трябва да има по-гъвкави условия, по-гъвкави разпоредби. Това въжи и за поддяловете. Благодаря. Давам думата на господин Алваро, заместник-председател на либералите и демократите. Господин кандидат. Председателят Барозо в работната си програма очерта два насред други а, приоритети. Първият беше борбата с финансовата и економическата криза, другият беше научните изследвания. И към двете имаме отношение като бюджетна комисия. По отношение борбата с финансовата и економическата криза, искам да чуя личното ви становище за Европейския фонд за глобализация. Бихте ли казали, че той е постигнал успех? от гледна точка на съфинансиране, правилно ли е подбран механизмът и по какъв начин можем да се доближим до подобен ред в бюджета в бъдещето? Какво правно основание ще използваме? Какво ще стане в известен смисъл в бъдеще с този фонд от гледна точка на научните изследвания? Е, бихте е, ли казали е, как ще протече средносрочния преглед на рамкова програма 7, как може да се усъвършенства изразходването на средствата, как да получаваме по-добре резултати от нашите средства? И на последно място, само като изброяване, какво мислите лично за рамкова програма 8? Председателят, две минути имате, господин Левандовски, за отговор на въпросите. Фонда за глобализация беше създаден в отговор на цифрите, разкрити по време на френския референдум, но сега този фонд става все по- и по-актуален. Особено това е актуално в светлината на изнасяне на предприятия, съответно и работни места от Европа. Фонда за глобализация беше активиран, например, в известния случай с, с закриването или с плановете закриване на предприятия на Дел в Ирландия. И също така с, с подпомагане на предприятия в моята страна Полша. Имаше една промяна в фонда за адаптиране към глобализация, а именно беше намален броя на съкръщаваните работни места, който позволява да се кандидатства за финансиране от този фонд. Също така трябва да бъдат въведени и други инструменти, които да позволят този фонд да се използва, когато е необходимо. Но разбира се, има неща, които са малко трудни за определене. Обикновено първият, който поиска пари, той ги получава. Например, аз знам много добре ситуацията с корабостроителницата в моя роден град Гданск. Все още не знаехме тогава как да използваме този фонд и това беше грешка. Но трябва, трябва в следващата финансова перспектива да намерим възможност за повече инструменти, позволяващи гъвкавост. Вие знаете, че това ще бъде включено и в остатъчното междуинституционално споразумение. Мисля си, че си превиших времето. Да. Ако целта на фонда за глобализация е била глобализацията да стане популярна във Франция, провалът е пълен. Е, господин Алваро обаче има право на реплика. Благодаря. Хубаво е, че имаме възможност за последващи въпроси. Е, очевидно, е, хората се редят на опашка за средства от този фонд. Виждаме колко много искания има но се чудя в бъдеще дали няма да има а, противоречие с Европейския социален фонд, когато се изразходват средства. Вие знаете процедурите по-добре от мен. Но вторият ми въпрос беше а, за научните изследвания. Бихте ли а, взели отношение по него? Благодаря, господин Левандовски. Ще отговоря, че този въпрос до някъде вече беше обсъден от гледна точка на процедурата. В това отношение имаме доста сериозни проблеми. Обхватът на финансирането определено е по-голям, отколкото можем да позволим. Другият проблем е Галилео. Това са два сериозни финансово обременителни проблема, ако мога така да се изразя, които са свързани с сферата на научно-изследователската дейност. Благодаря, госпожа Елга Трипел, за зелените. Да. Искам да се позова на някои от вашите изказвания в парламента от миналия мандат, господин Левандовски. Е, вие казахте, че подпомагането на околната среда е, много вреди е, на економическото възстановяване. Ако все още такава е позицията ви, това ще се отрази ли върху планирането на новите редове в бюджета? Сега имаме доказателства, че по-скоро нещата стоят обратно, когато сме умни, когато подкрепяме устойчивостта, зеления растеж, имаме нови работни места, нови възможности за излизане от криза кризата. И за това искам да попитам, променили ли сте мнението си? Благодаря, господин Левандовски, две минути. Your... Uh, Благодаря и поздравления за начина по който сте се подготвили. Това вече е три пъти го чуваме в настоящото изслушване под една или друга форма. Да, аз съм имал предвид е, държава, където енергетиката е поставена на здрава въглеродна основа. Моята държава. Ние в Полша, ние сме много проевропейски е, настроени, но а, е, с един общ проблем, а, свързан с а, борбата с затоплянето на климата. Повече от 90% от електричеството се добива от въглища. Разбира се, това е и възможност, както обичайно се създават такива възможности и вие сте права, че подобни възможности могат отчасти да се финансират в рамките на плана за възстановяване, чрез новите методи за съхраняване, за газифициране, така че аз мога да се съглася и това може би е промяната в моята позиция. Мога да се съглася сега, че зелената индустрия е едно от най-големите обещания пред Европа за нейното бъдеще тази промишленост всъщност се крепи върху екологични доводи. За това сега вече е, проявявам разбиране, тъй като виждам, че и в моята страна има много сериозен ефект, много сериозно отражение, има много големи усилия по някакъв начин да се изравним с стандартите на Европейския съюз. Ние е, сме стъпили здраво върху въглищата, защото е, можем да самоудовлетворяваме нуждите си в това отношение. Но тук зелените технологии дават възможност, е, много големи нови възможности дават. Това въжи и за газифицирането. Това е и урок, поука за моите сънародници. Тук се крият възможности. Благодаря. В този момент в моя избирателен район една френска група започва първия проект, пилотен проект за съхраняване и каптиране на въглерод. Това е исторически прецедент. Госпожа Дюран, господин кандидат, искам да ви попитам следното. Вие работихте по пристанищните реформи в Полша. Искам да ви попитам нещо за конкурентността, конкурентоспособността. Как виждате конкуренцията между либерализираните отрасли и държавните помощи? как се извършва приравняването към стандартите на Европейския съюз и съчетаването с държавните помощи. как това се отрази в пристанищните реформи и какво мислите вие за държавните помощи? Благодаря, господин Левандовски, на минута. I think you cannot, uh, find... Не мога да не посоча в това отношение моята страна, която беше засегната, що се отнася до корабостроенето. И стриктните закони за конкуренция на Европейския съюз засегнаха сериозно нашите големи корабостроителници. Ние изцяло съгласихме с логиката на законодателството в сферата на конкуренцията – с това, че не можеш да ставаш конкурентоспособен, като използваш за целта обществени средства. Защото това е изкривяване на конкуренцията. Това не е истинска конкуренция. Но също така може да се разбере, че е много сложно да се прехвърлиш за кратък период от време от, от едни условия за производство към други. Трябваше да се променим радикално за много кратко време. И наистина трябваше да ги преструктурираме радикално тези големи корабостроителни заводи. Благодаря. Господин Павес Ковар, който тук ще пристигна. Една минута. Заповядайте. Благодаря. Господин кандидат комисар. Бих искал да говоря за външната политика. Какво е вашето мнение? Колко точно финансиране трябва да бъде предоставяне на Европейската служба за външна дейност? Също така, какво смятате за финансирането на източно партньорство? Това е една важна област – обаче мисля си, че не се обръща достатъчно внимание на финансирането му. Как вие разглеждате този въпрос? И какво според вас ще бъде идеалното финансиране за източното партньорство също така? За да можем ние в Европейския съюз да бъдем достойни конкуренти на Русия. Председателят, господин Левандовски, за две минути. Това означава, а, ни предостави много проблеми, голямо главоболие. Разбира се, това предостави и ни даде един повод за преразглеждане на годишната бюджетна рамка. То става въпрос за нови предизвикателства, които изплуват на повърхността на новите а, финансови прогнози. Мога да назова много въпроси, не само партньорството а, в Източна Европа, Косово, Палестина. Е, има нужда а, от едхок финансиране в тези държави. В отношение на външното финансиране, първо имаше един основен принцип. Сега в рамките на на областта, свързана с добросъседската политика, са предвидени достатъчно средства. Това не са нови е, средства, това не са нови финансови средства. Става въпрос за един нов начин на преразпределяне на средствата. Става въпрос за нови маржове. Много е важно а, да обърнем внимание на разумното разходване на средства, защото имаме ограничени средства пък голям регион. трябва да се привлекат за 2010-2011 допълнителни средства извън рамките на общността, но ние нямаме голяма възможност за това, защото във функция 4 нямаме заложени големи маржове. Ето защо трябва а, да търсим на повече възможности за събиране на повече средства за източна Европа. Вие знаете те, кои са идеалните адресати и бенефициенти на тези средства? Искате ли да кажете още нещо? Не. Госпожа Михайлова. Господин председател, уважаеми господин Левандовски, е, по стечение на обстоятелствата господин Влозович почти изчерпа въпроса, който исках да ви задам, но ще ми позволите да го конкретизирам в две посоки. В своите писмени отговори до Европейския парламент вие поемате като конкретен ангажимент на новата комисия да бъде ускорено преразглеждането на финансовия регламент във връзка с създаването на Европейската дипломатическа служба. Можете ли да се ангажирате с ориентировачен график, когато това нещо би било възможно? И втори подвъпрос, като постоянен докладчик по въпросите на общата външна политика и политика за сигурност и бюджетната комисия, бих искала да ви попитам как виждате своята роля на комисар по бюджета и финансовото планиране в диалога с съвета и парламента именно в областта на общата външна политика и политиката на сигурност? Je vous remercie, monsieur. Благодаря ви, господин Левандовски, за две минути. За да не повтарям много това, което вече казах за Европейската служба за външна дейност, ще кажа, че това е един сложен въпрос в преразглеждането на финансови регламенти. Това трябва да бъде едно много бързо, ускорено преразглеждане въпреки точката 17 на скорошната резолюция на парламента за бюджета за 2010 година. В резолюцията се изискваше преразглеждането да се основава върху три годишния период в финансовата рамка – но не ставаше дума изрично за ускорена процедура на преразглеждането. Но ако искаме тази служба да бъде създадена до края на април, ние трябва по бързата процедура да преразгледаме финансовия регламент. И тук искам да кажа кой е истинския проблем, реалният проблем. Аз вече говорих за него трябва да имаме една независима институция, имам предвид Европейската служба за външна дейност и това трябва да се гарантира от финансовия регламент. Ние, разбира се, работим успоредно с госпожа Аштън. Цялата отговорност за оперативните разходи на Европейската комисия трябва да бъде част от бюджета на комисията. И в двата аспекта и оперативно-административно Европейската служба за външна дейност е една отделна служба и тя е изцяло подочетна пред парламента, включително що се отнася до освобождаване от отговорност. Благодаря ви. Господин Калфин има думата. Merci, monsieur le Мисля, Левандовски, we all know that the budgetary resources... Господин Левандовски, всички знаем, че ресурсите на общността не винаги са достатъчни, особено светлината на кризата. Затова Европейския съюз трябва максимално да повиши ефективността на собствените ресурси. Едно възможно решение е да се увеличи участието на Европейската инвестиционна банка. В политическите насоки за следващата комисия господин Барозо посочи, че е необходимо да се увеличи предоставянето на кредити от Европейската инвестиционна банка и други институции. Има ли някакъв предел за участието на Европейската инвестиционна банка. Дали господин Бароз не възлага твърде много нереалистични надежди върху тази банка? Ние ще сме готови да обмислим нови инструменти, за да може да се гарантира дългосрочни инвестиции, въпреки призива на господин Барозо да не се създават нови институции. Благодаря, господин Левандовски, за две минути. Основното средство да се реагира срещу кризата е планът за економическо възстановяване. Той има капацитет от 50 милиард, 5 милиарда извинете, евро – за мен, паралелно, освен вашия въпрос, трябва да се спомене и наличието на европейските фондове. Например, над 6 милиарда евро от кохизионната политика бяха използвани като средство за борба срещу кризата. Що се отнася до Европейската инвестиционна банка, то целенасочено се увеличава капитала на тази банка, за да се увеличи нейния капацитет, особено при подпомагане на малките и средни предприятия. Има правно задължение банковата система, която използва кредити от Европейската инвестиционна банка, да предоставя финансиране двойно по-голямо от полученото от Европейската инвестиционна банка. Тоест, това е също един инструмент и по този начин 75 милиарда евро е обемът на кредитите всяка година де-факто, благодарение на този инструмент, т.е. съфинансирането от страна на банките, нараства до 200 милиарда евро. Трябва да се разширяват възможностите, които позволяват да не се използват само средства от европейския бюджет. Благодаря ви. Аз разбрах, че господин и господин Кондисю. са работили съвместно с Международния валутен фонд за допълнително финансиране. Искате ли да зададете допълнителен въпрос? Е, Ако ролята на Европейската инвестиционна банка нараства, господин Левандовски, ще обмислите ли мерки да не се позволи създаването на бюджет успореден на този на Европейския съюз? Защото не трябва да има дублиране средствата. И ако използваме паралелни финансови средства, т.е. тогава ще имаме ли паралелен бюджет и ако все пак се тръгне по този път, който вие предложите, какво ще се направи да има по-голяма прозрачност при използване на извън балансовите финансови средства. Господин Левандовски, заповядайте. Това е един от вариантите да разглеждаме ЕИБА нещо като Международен валутен фонд за еврозоната. По този начин ще се повиши ролята на европейските инвестиции. А, извинете, на Европейската инвестиционна банка. Ако банката трябва да работи ефективно, тя трябва да използва и безвъзмезното финансиране от европейски бюджет. Разбира се, ние сме наясно, че става дума за обществени средства и за контрол върху разходването на обществени средства. В много страни, включително и в моята, имаме проблеми. Публично-частните партньорства в Польша не работят заради предубеждения срещу тази форма на финансиране, включително опасения от измама. Много е сложно за страните, особено по-новите държави членки, да възприемат подобен подход. Но ако искаме да разширим нашите възможности, ние трябва да мислим за нови финансови инструменти и Европейската инвестиционна банка е един много важен източник на финансиране. Благодаря ви. Господин Гудманис получава думата за една минута. Господин Левандовски, финансовата перспектива за 2, 2, до 2006 година. 4,5 милиарда няма да бъдат освоени от държавите членки. Вместо 95% ние ще имаме в най-добрия случай 92,8% може да се получи така, че за кохизионната политика остатъка от 16 милиарда от 4,4% ще нарасне. Това ще означава, че държавите членки не са изпълнили своите задължения в рамките на финансовата перспектива. Как трябва да се използват тогава тези пари? Дали те трябва да бъдат прехвърляни, да речем, в фонда за приспособяване към глобализацията или те трябва просто да бъдат върнати на държавите членки? Това не е ясно. Но какво мислите вие по този въпрос? Господин Левандовски има право на отговор. Да, има поети ангажименти, но те не са изпълнени. Това означава, че не са изпълнени и политическите обещания т.е. въпреки усилията не сме постигнали нашите цели. Разбира се, що се отнася до остатъците, ще бъдат разгледани по формена, оформени по формулата N плюс 2 и N плюс 3 в зависимост от държавите членки. Мисля си, че все още не се осъзна проблема, че е много сложно да се рециклират средствата в условията на криза. Или пък също така има възможен вариант за отказ от предварително поети задължения. И точка 17 на междуинституционалното споразумение говори за подобни промени, включително и спрямо моята страна. Но, моля, не очаквайте от мен, и това е свързано с принципа за колегиална дейност на комисията, не очаквайте аз да се ангажирам с решаване на един проблем, който е много ясно дефиниран. Вторият въпрос е за бъдещето. като реакция на кризата, комисията увеличи средствата за кохезионната политика. Но може да има проблеми, защото все още има проекти, по които се изисква държавите членки да бъде минимизирано тяхното финансово участие заради кризата. И мисля, че натискът по този въпрос ще бъде много голям. Сега има 24% изпълнение към датата 1 октомври. Какво ще бъде вашето отношение? Ако натискът е много висок. А ако банките не предоставят финансиране, а правителствата нямат пари, дали ще увеличите предварителните плащанията или ще се върнете към въпроса, който съветът за сега не е решил. Що се отнася до промяна в нивата на финансиране от страна на държавите членки. Господин Левандовски, за една минута заповядайте. Тъй нареченото отказване от предварително поети ангажименти е нещо, което създава проблеми. Аз не бих се върнал към идеята изцяло да се откажем от съфинансирането. Мисля си, че това е невъзможно. Затова е по-добре да се концентрираме върху авансовите плащания и да се приемат някои предпазни мерки. Имаше два кръга от подобна дейност, предприяти от комисията през 2008 и 2009 и ставаше дума за това как да се подобри предоставянето на финансиране по кохезионната политика като средство за борба срещу кризата. Така че нека да мислим за това, което е осъществимо и приемливо от политическа гледна точка. Благодаря ви. Сега, а, докато общностния бюджет се финансира по начин, по който се случва сега, то държавите членки така или иначе а, осигуряват финансиране. Разбира се, дали да се осъществява финансирането на национално ниво или на общностно ниво, това е един политически сложен въпрос. Комисиите по регионално развитие и по земеделие поискаха да зададат въпрос. Ето защо е, искам да поздравя председателя Де Кастро. Той е тук и има пет минути. Извинявам се, че времето е толкова кратко, но вие разполагате с пет минути, за да говорите от името на вашата комисията. На ваша комисия, господин Де Кастро, има думата. Господин председател, имате думата. Господин председател, благодаря ви от името на Комисията по земеделие и регионално развитие за възможността, която ни давате да участваме в а, дебата, който се състоя относно финансирането на а, ОСП в рамките на бюджета до 2013 година и дали да бъде съкратено финансирането или не. При полуофициални документи, които гледаме през последните седмици, се предвижда средносрочно съкръщаване, но това е точно противно на това, което беше казано, а именно, че замеделието трябва да се справи с две предизвикателства – осигуряване на храните както и опазване на околната среда. Господин комисар, вие казахте или поне посочихте, че без а, политиката по земеделие ще се разходват се още повече средства, още по-скоро по отношение на Германия, Франция, Испания. Штатите също увеличиха своите разходи за меделя през последните месеци и то с стотици милиони. Преди всичко, тук мислим за предварителните плащания и мерките за защита на замеделието. 2,5 милиона замеделски стопани има в момента, сравнени с 10 милиона, които бяха преди това. Какво ще кажете по този въпрос, господин комисар? Какво смятате за бъдещите средства, които трябва да се влеят в земеделието? Европейския съюз разходва повече от 1% от общия бюджет. Това е по-малко дори от това, което се разходва в Штатите, например. Благодаря ви. Господин Левандовски, две минути. Вие сте прав, господин председател, че въпреки разпространеното мнение, финансирането на земеделието е по-малко от 1% от БВП дори по-малко от половин процент от БВП. Защото това е чисто общностна политика с определено допълване на средствата от страна на държавите членки поради разликите, съвързани свързани с преките плащания. Така че наистина през 80-те години 70% беше дела на ОСП, а се очаква към край на финансовата перспектива около 24%. Сега очаквам нещо, което ние наричаме като една предварителна подготовка на земеделската и селско-стопанската, извинете, политика. През 2006 година за 2007-2013 рамка имаше предварително споразумение между Германия и Франция. Сега в момента точно тече подобна предварителна подготовка. и в града, родния град на господин Ламасур ще има среща на министрите на селското стопанство. Но нека да не забравяме, че и селскостопанското лоби е много добре организирано в Европа, също така, въпреки разпространеното мнение, защото повечето министри на държавите членки, министрите на селското стопанство, са за това да продължава общата селскостопанска политика. Но ние също така трябва да променим тази политика и една от промените ще бъде кръстосаното съответствие и включване на повече въпроси, свързани с опазването на околната среда, когато става дума за насочване на средства. Не мога да си представи изцяло да се отхвърли или да се национализира тази огромна част от общностната дейност, голяма включително и от гледна точка на бюджета. Благодаря. Господин председател, имате една дума. E Благодаря, господин кандидат, за отговора ви. С оглед на казаното от вас в края на думите ви, Искам да ви е, попитам, съгласни ли сте, че една ренационализация би довела до упоручаване на конкуренцията? Благодаря, господин Левандовски. Да, отговорът е да. И това бе един от е, аргументите в спора, в който ние застанахме против ренационализацията. Много сложен е въпросът за съвместното финансиране на селското стопанство и на политиката за единство също така Европейският фонд за регионално развитие има отношение тук дали да бъде той част от териториалната кохезия, както преди тези финансови перспективи, или пък да мине към на селското стопанство. Модулиране – да, но ренационализация имам възражение. Благодаря. Благодаря на господин Декастро за присъствието му и за неговите въпроси. Междувременно госпожа Хюбнер дойде, тя е председател на Комисията за регионално развитие. Както господин Декастро, тя има право на една минута. Една минутка само. И след отговора на господин Левандовски, може да вземе думата отново за една минута. Благодаря, господин председателю. Ще задам въпроса си на английски. В писмения си отговор на въпрос 4 казвате, че е необходимо да бъде насочен бъдещият бюджет към добре определени трудности, конкурентоспособност, промените на климата и енергията. Реформата на кохезионната политика през 2006 година пренасочи кохезионната политика именно към тези приоритети. Рисковете свързани с промените в климата, енергията, възобновимите източници на енергия. Така че въпросът ми е кратък. И ще бъда много благодарна, ако бихте ни дали пояснение. Защо е, смятате, че това, което наричате традиционна политика, не съответства на бъдещите предизвикателства, на трудностите, които ни очакват в бъдеще? Благодаря, казва председателят господин Левандовски. Ами, е, ще обменим мнение на английски. Това не е съвсем коректно. И в увода си казах, че не си всяко нещо, което е традиционно, е устаряло. Ние се опитваме да постигнем равновесие между иновиране и извличане на мъдростта от съществуващото. Това въжи и за политиката за единство, кохезионната политика, включително много а, слойното управление на тази политика, което доведе до много по-добро управление на финансовите потоци и до използване на местните ресурси, на местния потенциал. ние по този начин в местните комитети, в местните общности в Централна и Източна Европа излякохме много полуки от практическата работа. Има една промяна на парадигмата в преценката на кохезионната политика трябва да сме съгласни с едно, че не става дума само за преразпределение на средства – Става дума за пълноценно използване на потенциала на регионите, положително използване на този потенциал, не само да се махнат бариерите, да се махнат препятствията. В това се изразява промяната на парадигмата. Кохезията се възприема като двигател на зелената економика, на конкурентоспособността и от части това е свързано с тъй наречената лисабонизация на кохезионната политика, а отчасти е свързано и с погледа ни към бъдещето. Е, ние имаме а, а, Лисабонската стратегия, но разбира се и Лисабонския договор, но това е много голяма новост в а, първичното право на общността. Госпожа Хюбнер, много ви благодаря. Много съм ви благодарна за това, което според мен е по-различно от мисленото в началото. Вие казвате, че е, кохезионната политика ще улесни подготовката и под приемането на новата финансова перспектива. Е, господин комисар, повечето от действията, от които се нуждаем във връзка с промените в климата и иновациите, изискват да се действа и на местно и регионално ниво. Благодаря, госпожо председател на комисия. Сега се връщаме към членовете на Комисията по бюджета. За една минута давам думата на господин Жозе Мануел Пернаш, от НП. Благодаря, господин председателю. По въпроса за промените в климата, Европа трябва да покаже солидарност. Жалко е, че лидерите на Европа всъщност не стигнаха до консултация с парламента. Те е, измислиха е, този е, фонд е, за бедните, е, който ще помага на по-бедните е, страни в света и трябва да действа до 2012 година. Мислите ли, господин комисар, че що се отнася до научните изследвания, проектите, Европа и държавите членки изостават от гледна точка на конкурентоспособност? И ако искат да обвържат конкурентоспособността с промените в климата. Не мислите ли, че трябва да започнем инвестициите сега и да усъвременим проблеми, програмите в тази сфера? Това е много по-сериозен въпрос, отколкото само много годишните финансови програми. Господин Левандовски. Научните изследвания и обществените разходи за тази цел е, са смислени – ако резултатите се претворят в усъвършенстване на практика и в патенти с търговска стойност. Значи не става дума за научни изследвания като самоцел. Те трябва да водят до някаква търговска стойност. Това е проблемът за Европа. Може би що се отнася до средствата влагани в научни изследвания, ние не изоставаме толкова много от други страни. Това, което ни липсва, е компонентът на частния сектор. Това а, се видя най-ясно в яското на Галилео, а, който първоначално бе възприеман като публично-частно партньорство, а сега се е превърнал в проект изцяло финансиран от обществени средства. Вярно е, че това дава някои шансове, но от гледна точка на бюджета Галилео е и въпросителна за бъдещите бюджети. Ето моят отговор във връзка с публичното финансиране на научните изследвания. Ние трябва да мислим не само за размера на средствата, но и за бизнес културата, за новаторството като дух в обществото, като за предприемаческия дух трябва да мислим. Е, трябва да мислим за цялата обществена среда, която е необходима за трансформиране на обществените средства в научно-изследователски резултати и постигане на конкурентоспособност. Що се отнася до ангажиментите ни към победните страни, сега е, всичко е обвързано с държавите членки. Те трябва е, да поемат тежестта а, от 2 милиарда евро годишно. Това е съвсем малка част от парите от 2002 до 2012 година. 150 милиона евро идват от общия бюджет. Съвсем малка част. Благодаря, господин Фернандеш. Господин Фернандеш не желая думата. Благодаря, господин председателю. Днес чухме да се говори няколко пъти за гъвкавост. Това естествено е неизбежно. Защото бюджетът е по-влиятелен и има по-добри резултати, когато е гъвкав. Гаранциите за гъвкавост по интеринституционното споразумение за бюджета не са достатъчни. И това стана ясно от необходимостта да се откликне на финансовата криза. Ние не успяхме да откликнем така лесно. Вие е, сте е, бивш депутат с е, много голям опит и умения. Как смятате, че по-гъвкав може да стане европейският бюджет? Благодаря. Две минути на господин Левандовски за отговор на този въпрос. Първо, едно от най-важните ми изявления беше, че трябва да е, снабдим ограниченията с по-висока степен на гъвкавост. Това може да се постигне по различни начини. Един от инструментите, с които разполагаме е гъвкавост и то е само един от множество инструменти. Е, в много случаи за многогодишните рамки сме прилагали такава гъвкавост. Ласло Суриан знае е, за 2010 година какво предвидихме по линия на гъвкавостта. 900 милиона струва ми се. Но а, а, когато има гъвкавост, не може да има прехвърляне към следващи периоди и години. Значи, а, би трябвало да повишим гъвкавостта в тези инструменти и трябва да помислим наистина за по-голяма гъвкавост на бюджетите, които ще трябва да бъдат съобразени с някои нови приоритети и с нови искания, които някои път са изненадващи за самия парламент а и за комисията. По някакъв начин трябва да намерим свежи пари, да пуснем пари. 200 милиона годишно не е много Имаме около 200 милиона за, от фонда за спешна помощ, около 700, 500 милиона от фонда за глобализация. Това е, е едно от големите постижения на финансовите перспективи през 2007-2013 година. И е, това качество трябва да бъде доразвито. Т.е. ние трябва да отидем отвъд съществуващото в момента. Франческа, една минута. Благодаря. Смятате ли, че е приоритет да се преосмислят горните тавани за някои от статиите, които са по-проблематични. Благодаря, господин Левандовски. Имам тук таблица за това, което ще се очертае като проблем през следващите години. Ако погледнете бюджетът за 2010 година, е, е много хубава картината. Раздел 1А, нулев марш, 1Б, е, а, нулев а, марш. А, следващия раздел а, 3. 900 милиона евро марш, който е практически несъществуващ, е раздел 4 1 милион евро марш. Така че трябва да преодоляваме тези цифри чрез гъвкавост. Друг начин няма. Но разбира се, трябва да направим преглед, който да доведе до преразглеждане и ревизиране. Многократно сме ревизирали финансовата рамка. За съжаление, напоследък за раздел 2, раздел 2б не сме имали а, така добри идеи и добри решения. Благодаря ви за този отговор, а, който има изключително голямо съдържание. Давам думата на този, който спаси Европейския конвент, Белгия. Е, сега е, Белгия ще е, спаси европейския бюджет. Жан-Люк, една минута. Господин кандидат комисар, преди да отговорите казахте с право, че римските договори говорят много, голяма степен, за собствените средства, отколкото ние сега го правим. Приходите от мита са повече, отколкото от средствата, които произхождат от националните бюджети. Ето защо държавите членки понякога попадат в затруднения, когато тези средства трябва да изтекат, особено по време на финансова криза. Чрез договор от Лисабон има определени задължения, които трябва да поемат държавите членки. Ето защо те изпадат в затруднение. Ето защо въпросът за собствените средства трябва да вземе централно място вие споменахте. Или аз смятам, че комисията трябва да заеме една централна позиция, да изиграе една централна роля. Вие ще се застъпите ли в тази насока? Господин Левандовски за две минути. Talking... Когато говорим за собствени средства, Разбира се, веднага си спомняме за Алан Ламасур, защото той започна дебата за прегледа и бъдещето на собствените ресурси в своя работен документ. И той проведе срещи с националните парламенти. Вече тук беше споменато, че диагнозата е като цяло една и съща – Сегашната система е твърде осложнена и заключенията на съвет от 2005 посочват, че процедурата е много осложнена, че има много изключения от изключения, така че тя е много далеч от договора от Рим, от самата идея за използване на собствени процента. И държавите членки в резултат от това казват, искам си парите обратно. Така че диагнозата е ясна. Що се отнася до предложенията? Господин Барозо и неговия екип бяха твърде пасивни по въпрос за собствените ресурси след случая с комисар Шрая, който направи предложение за данъчното облагане възоснова на финландското предложение за чистите вноски от държавите членки. И вие знаете за резолюцията на парламента в резултат на активните действия на господин Ламасур. Но сега ще бъде моя отговорност да реагирам на два етапа. С старото и с новото предложение. Разбира се, ние ще предложим ново решение за собствените средства, което да бъде абсолютно осъществимо. Разбира се, тук много неща зависят от държавите членки. И разбира се, тук вече се говореше за историята с стола, който се щупи. И господин Гордон Браун наскоро беше казал, че с новото данчно облагане ние изгубихме Америка. Благодаря ви, господин Деен. Не, вие не желаете да се включите отново. Сега искам да дам думата на господин Стефан Лефоле. Добър ден, господин Левандовски. Искам да ви задам един въпрос във връзка с току-що казаното. По същество, вие отговорихте като много добър управник и добър познавач на бюджета, но по същество, какво мислите ви за размера на европейския бюджет? Поставя се въпроса за средствата, вие говорихте за средствата, но какво мислите за бюджета? Ще имаме ли малък, ограничен бюджет при вашето управление или при вашето комисарстване ще имаме бюджет достатъчен, който позволява на Европа да бъде реален участник в редица важни сфери в света, например научните изследвания. И имам една малка бележка по отношение на земеделието. Вие казахте да няма ренационализация, но модулация да. Вие привърженик ли сте на двата стълба в обща селско-стопанска политика, т.е. на съфинансирането или не? Благодаря, господин Левандовски. Две минути. Човек, който има бюджетен портфел, винаги ще каже колкото повече, толкова е по-добре. Но трябва да отчета реалността. И реалността е, че Европа е в края на криза или след криза. за това се стремя да бъде реалистичен и за това припомних предложението на комисията 2004 година, края на преговорите през 2006 година, когато беше постигнато съгласие за финансовата перспектива 2007-2013. В момента в момента в парламента в момента в парламент се прилага процедура на четения за изменения, които са обозначени с звездичка и реалистичното предположение за европейския бюджет е, че ние ще трябва да продължим с оскъдни ресурси в условията на нарастващи потребности. Това е парадокс. Повече Европа с по-малко пари. Има индексация на бюджета, бюджета нараства, но разбира се, разходите от, обществени, от обществения бюджет се увеличават много по-бързо. Бюджета на национално равнище и разходите от него се увеличават повече, отколкото разходите от европейския бюджет. И тук е проблема, защото винаги е по-лесно да бъдат урязани вноските на държавите членки в общностния бюджет, отколкото средствата в националния бюджет. И, разбира се, в държавите членки е по-лесно да се извършва подотчетност за изразходването на националните бюджети. Благодаря, господин Лефол. Едно питане. Това означава ли, че вие сте по-скоро на страната на онези е, държавни ръководители, които смятат, че трябва да бъдем реалисти, или по-скоро сте солидарен с Европейския парламент? Прост въпрос, господин Левандовски. Ами, дали е прост, ще видим на практика. Това е позицията на почтения брокер – исках да имам и бих искал да имам по-големи е, средства, е, като имам предвид какви са предизвикателствата. Те са огромни, особено с оглед на климата. Е, реалистично ще имаме много сериозни проблеми, защото с ИТЕР, с Галилео имахме проблеми. Те изискват милиарди, а не милиони евро. Но всичко е въпрос на проверка в практиката. Ще бъда прагматичен. Аз съм от държава, която получава средства по Кохезионния фонд. А ние сме най-големия нетен получател на а, средства от бюджета на общността. Сега обаче малко съм се денационализирал вече. Благодаря ви. А на нас се пада да преценим дали всеки, който не е с нас, е против нас? И дали всеки, който не е против нас, е с нас? Междувременно. Видяхме, че късно пристига поради атмосферните условия. А, всъщност пристигнаха двама членове, които трябваше да се изкажат в началото на заседанието. А, първо госпожа Андрея Сен от името на групата ФД. Според правилата, тя задава въпрос за една минута. Господин Левандовски отговаря за две минути и госпожа Андреасен може да вземе думата за реплика пак за една минута. Госпожа Андреасен. Алло? Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че пристигнах по-късно. Днес много трудно беше пристигането до Брюксел. Искам да задам следния въпрос. Миналите десетилетия и поне миналата декада бюджета на Европейския съюз към края на всяка финансова година не е бил изразходван в цялост. От 10 до 15% от средствата остават неизразходвани. Знам, че това се представя като резултат на сложната нормативна уредба. Според мен обаче този факт показва, че няма достатъчен анализ и не се провеждат достатъчно консултации при изготвянето на бюджета. Мисля, че е, исканията трябва да постъпват в тази посока от държавите членки. Фактът, че има сложна нормативна уредба, това не трябва да се отразява върху е, надлежното планиране. Първото, което искам да ви попитаме, как планирате да организирате изготвянето на бюджета, планирането на бюджета, програмирането на бюджета през едните години? А вторият ми въпрос е какво мислите за Европейския парламент и това той да има възможност, правомощие да повишава размера на разходите по различните редове в бюджет. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Андреасен, господин Левандовски. Uh, uh, Благодаря. Има два различни въпроса. Първо, поети задължения за плащания – и те са в естеството на бюджетното програмиране, включително и това, което е извън рамката на финансовата перспектива. Така че има много неизпълнени задължения за плащане над 150 милиарда евро. И разбира се, трябва да се гарантира съвместимост, съответствие между реалните плащания и ангажиментите за плащане. Освен това, има средства, от плащането на които държавите членки са се отказали, въпреки предварително поетите, за... предварително поетите ангажименти. И това е фиаско. И това е фиаско на политика, за която трябваше да бъдат насочени тези пари. Този проблем често се обсъжда и в парламента, и в комисията, и в съвета. Задаваща въпрос е дали единственото решение е преразглеждането на финансовия регламент. И вие знаете, че въпросът за актуализиране на финансовия регламент е сложен, особено когато става дума за намаляване на бюрокрацията и бумащината и също така за това по какъв начин да подхождаме към дължимите средства, средствата, които трябваше да бъдат изплатени, но не са. What, uh, what normally... И обикновено предварителният проект бюджет е предшестван от годишната политическа стратегия. Не знам дали тази година ще успеем да подготвим годишната политическа стратегия, но това ще бъде началото на цикла на програмиране. Благодаря, госпожо Съм Доволна ли сте? Втората част на въпроса беше какво мислите за евентуално увеличаване на правомощията на Европейския парламент, в смисъл те да могат да повишават таваните за разходите по определени редове. Ами парламентът а, сега вече е пълноправен участник в а, обичайната нормотворческа процедура, но не е толкова силен, че едностранно а, да променя бюджета. За това е необходимо съгласие на а, двата клона на бюджетната власт. А, винаги е по-лесно, когато парламентът може да се включи в увеличаването на средствата за определени политики, отколкото съветът да го прави. Министрите на финансите, които са представени в съвета, имат собствени изчисления. Е, те се изчисляват е, националните вноски, приходите и разходите за регионите, така че изчисленията на финансовите министри много се различават от общия приток е, на средства в Брюксел и от Брюксел към държавите членки. Дори с новия договор не е възможно Европейският парламент да извършва едностранно изменение в бюджета. Благодаря. Госпожа Вертман от името на неангажираните, независимите членове, една минута. Okay. Äh, Благодаря ви. Аз искам да се извиня за това, че дойдох с закъснение. И имах проблеми с предвиждането предвид метеорологичните условия. Първи въпрос засяга фонда по глобализация. Как смятате средствата да стигнат до засегнатите? не е ли по-добре на нас а, да се представи възможността да контролираме това разходване, не на националните правителства относно политиката за управление на сградите? Исках да попитам как ще се а, характеризира политиката, а, свързана с сградите. Тези въпроси вече бяха до някъде обсъдени по време на изслушването. За глобализацията имаме механизъм. Не можем да успорвам механизма и приват на играта, ако те вече са в сила. Ние можем да ги проверяваме, да ги променяме, но това не е задача, поставена в остатъчното междуинституционално споразумение. Аз не бих наценявал прекалено много фонда за приспособяване към глобализацията. Високо оценявам всички ангажименти на комисията да бъдат намалени праговете, т.е. да се повиши възможността за предоставяне на средства от фонда. В момента средствата наистина се предоставят сравнително лесно. Например, намалене прага за съкратените работни места от 1000 на 500, така че по-лесно е да се активират средствата от фонда. Тоест, може да има един по-гъвкав отговор на различни непланирани събития. Що се отнася до политиката в сферата на сградите – мисля се, че след Ватикана ние сме най-големия притежател на сгради в Европа. И мисля, че идеята да купуваме вместо да наемаме. Но също така трябва да търсим възможности взаимодействие, за да можем да намерим места за изпълнителните агенции. Имаме толкова много агенции и трябва да потърсим повече взаимодействие между различни представителства на европейските институции в различните държави членки и извън Европа. Разбира се, това не е достатъчно. И отговорих също така. Казах в отговор на госпожа Холмайстер, че имаме нужда дългосрочна стратегия, що се отнася до сградите, за да удовлетворим интерес на сградите, на различните институции, но и да бъдем ефективни. Благодаря, госпожо Ман. Вие сте доволна от отговора. Давам е, думата на Ингеборг Гресле. Когато се говори е, за бюджетния регламент, е, Виждам, че има много разпоред кои, които трябва да се спазят. Има около две страници, които са изпълнени само с заглавия, които трябва да се следват. Разбира се, за всеки фонд има специфични бюджетни разпоредби. Трябва да има доизграждане на отделните глави за отделните фондове. Мой въпрос се отнася до този добросъвестен посредник. До каква степен той ще е добросъвестен? когато ние не знаем как ще изглежда службата, която беше е, съставена, не знаем какви са разходите и бюджета предвиден е, за нея. Защо комисията отказва да изкаже експертно мнение по този въпрос и по отношение на съставянето и изграждането на тази нова служба. Господин Левандовски. Инга Гресле е undisputed. Госпожа Гресле е безспорен авторитет, когато се обсъждат най-различни видове промени в финансовия регламент – Благодарение на вашето участие, госпожо Кресле, парламентът участваше много по-активно в промяната през 2006 година, отколкото това се очакваше от чисто официална гледна точка. И в бъдеще знаем, че финансовия регламент ще е предмет на съвместно вземане решение. Преди изслушването ме посъветваха да кажа поне веднъж, че не съм готов да отговоря на въпроса, така че ще се възползвам тази възможност и ще си позволя да не отговоря на първия ви въпрос. Що се отнася до добросъвестния посредник? Поне дайте ми възможност. И не подлагайте под съмнение моята добра воля. В този важен въпрос – особено когато става дума за използване на ускорената процедура. Да. А също така предупредих баронес Аштан, че ние можем да предизвикаме конфликт още през първия част на изслушването в парламента във връзка с службата за външна дейност. За да постигнем създаването на тази служба до края на април, необходима ни е ускорена процедура. И независимо от точка 17 на правилника, нещата са сравнително гъвкави, така че това ще бъде направено в рамките на тригодишното преразглеждане. Но разбира се, вие сте важен фактор и ви уверявам, че когато се обсъждат различни въпроси, вашето име е най-често споменаваното. Ингеборг е тутафе сатисфет. Ингеборг е съвсем а, доволна от този отговор. Ласло Сориан. Е, Én is elégedett vagyok a biztos jelölt úrnak például. Също съм доволен. Е, от изказванията и представянето на кандидат-комисаря и още повече Тошев в началото спомена, че е много важно да се говори на родния си език в името на езиковото многообразие. Бюджетният орган изпълнява политиката за прилагане на бюджета. Разбира се, под мотото на сигурност, растеж, промените в климата и редица други, както и въпроси свържени с социалните въпроси. Много функции на бюджета не разполагат с достатъчно финансиране. Новите задачи ще са за сметка на кохезионната политика и а, разходите, предвидени за а, ОСП. дали е много разумно да се намалят а, средствата, предвидени за ОСП, когато проблемите в тази област са много големи в рамките на Европейския съюз. Господин Левандовски, благодаря. Да, това е съвсем пресен опит от преговарянето по бюджета 2010 година, какви бяха маржовете, какви бяха възможностите. Вие също така знаете, че аз се опитвах една минута да говоря като привърженик на езиковото многообразие на полски, но само една минута. Ако имате предвид улесняването на общуването между нас чрез преглед, чрез превод можете да се обърнете към отговора на въпрос 15 или 16 от въпросника. Много необходимо е да можем да се изказваме на родния си език, всички езици да бъдат поставени на равна нога. Вие като докладчик знаете, че основните а, рискове, е, освен на раздел 5, бяха селско-стопанските разходи. Но а, това въжи и за плана за финансово възстановяване. Това ще бъде ключов проблем в бюджета за 2010 година. Но за разлика от преките плащания, тук имаме е, по-малка предвидимост е, това, което направихме с е, фонда за млякото, голямо постижение на парламента, е много добра иллюстрация е, на това, което можем да постигнем. А сега цените ми се струва растат, но в един момент положението беше отчаяващо, докато водехме още преговори за бюджета за 2010 година. Така че бих бил предпазлив да говоря предварително за намаляване на разходите по ОСП защото по самия си характер общата селско-стопанска политика а, предполага интервенция на пазара. А, аз а, функционирането на селско костопанските пазари не го разбирам а, така добре, защото те са много далече от класическите економически пазари. Поне селскостопанските пазари не са така предвидими. Благодаря. Госпожа Гинявска. Искам да задам въпрос за бюджета на Европейския съюз за 2011 година. Искам да чуя вашето становище за трудностите, които ни очакват. Тук има известни процесуални въпроси, тъй като бюджетът за 2011 година ще е първият, който ще бъде одобрен под договор от Лисабон. Моята задача е да следя как Европейският съюз изпълнява целите си в областта на общата външна политика и общата политика на сигурност. Също така е необходимо Европейският съюз да отдели необходимото финансиране за кохезионната политика. Как бюджетът за 2011 година ще осигури изпълнението на задълженията на Съюза към неговите служители. И също така искам да попитам каква ще бъде връзката между бюджета и европейската отбранителна политика. Господин Левандовски. Ами, от една страна, а, нека се придържаме към този език, който така до някъде улеснява общуването. От моя гледна точка, а, най-напред се поставя въпрос за процедурата. А, трябва да имаме вторични актове. Значи, трябва споразумение. Имаме прагматичен график. А, но се нуждаем от споразумение през април. Трябва да има споразумение, което да бъде постигнато на помирителна комисия, така че да могат въпросите, свързани с Лисабон, да получат своето бюджетно отражение. Вторият проблем е съдържанието на бюджета. С изключение на непредвидената интервенция, главно в областта на външната политика, ние обикновено и вие знаете това, боравим с около 75 милиона за извеждането с експлуатация на централата в Козлодой. Това беше един от много сложните въпроси. Извън това трябва да намерим поне 50 милиона за изпълнение на ангажиментите по линия на климата. Също така имаме програмата Коперник има и някои други програми. Така че е, това е, е част от съдържанието на предварителния проект бюджет. Но е необходимо да има е, споразумение за процедурата. След това споразумението се превръща от меко право, декларации в същинско право, т.е. в актове на вторичното право на Европейския съюз. Аз съм изборил до тук само няколко от многото трудности, които ще препънат бюджета. Същото въжи и за общата външна политика и общата политика на сигурност. И още една последна дума. Сега за резервите имаме съвместно приемане на актовете, съвместно приемане на а, решенията. Това е една голяма новост. Искам да я припомня на колегите от парламента. Благодаря, Сидония. И така, а, изчерпваме списъка на записаните оратори. Благодаря на колегите за това, че така забележително съвместиха във времето. Групата е НП и е, групата на социалистите имат по една минута за допълнителни въпроси, е, на които господин Левандовски ще има по една минута за отговор. Най-напред господин Воган, е, след което господин Левандовски ще му отговори. И двамата по една минута. Благодаря, господин председателю. По-рано госпожа Хюбнер спомена за своята загрешност във връзка с някои предложения за кохезионната политика до 2013 година. Дали вие ще убедите вашите колеги в Генерална дирекция бюджет и вашите съвет, колеги в съвета, че те не трябва да ренационализират кохезионната политика до 2013 Разбира се, до тогава много бюджетни въпроси все още няма да бъдат решени и може би ще трябва да има преразглеждане на финансовата перспектива. Дали смятате, че това трябва да засягне само бюджета, най-вече горните граници, но също така, че трябва да се запази и правото за прехвърляне на средства между различните бюджетни функции. Благодаря ви, господин Левандовски. В момента този неофициален документ трябва да го разглеждаме като несъществуващ документ, защото след обмена на мнения между госпожа Хюбна и господин Барозо, след като те си размениха писма, имаше известно объркване. Този въпрос с ренационализацията единственият разбираем за мен довод е, че ако искаме концентриране и приоритизиране на кохизионната политика, това по-лесно е да се прави отгоре надолу, а не отдолу нагоре. Но това не е моя позиция, това не е мой довод. Аз не съм съгласен с този подход. Никой в момента не одобрява, не потвърждава официално този неофициален документ, т.е. това е вече несъществуващ документ. Благодаря, господин Лави. И после господин Аклон за една минута. Разбира се, а, вие току-що показахте, че вие не одобряват съдържанието на този неофициален документ. Това е едно писмо на комисията, но е едно писмо, което никой не иска да претендира, че го е написал. Разбира се, вие не подкрепяте съдържанието на това писмо. По време на изслушването ние чухме, че вие сте срещу едно ренационализиране на ОСП. Ето защо аз заключавам, че тази политика ще запази своето влияние в рамките на бюджета, бюджетната комисия и в рамките на вашите компетенции. Разбрах ли правилно, че средствата трябва да се запазят в същия си формат, така че тези политики да бъдат продължавани по този начин? Съвсем накратко отново за кохезионната политика. Да, за мен този документ е несъществуващ документ, този неофициален документ. Що се отнася до замеделието? Това вече е направено като продължение на споразумението между Ширак и Шрёдер за пропорциите. И за това че до 2013 година делът на ОСП в общия бюджет ще бъде 33%. Но има, има два големи аспекта в бюджета. Те съставят общо 75%. Това е кохизионната политика ОСП. Обаче политическата воля е изразена от министрите на съответно селското стопанство и министрите, които отговарят за кохизионната политика. И разбира се, техните решения определят решенията в тази важна бюджетна сфера. Да, заповядайте, господин Хаглан. Благодаря ви за вашата гъвкавост, господин кандидат комисар. Бих искал отново да се върна към програмата за научно-изследователска дейност и най-вече седмата рамкова програма, както и оценката насрочена така, че да съвпадне с средносрочния преглед. Според вас, кое е идеалното време и обхват на оценката за седма рамкова програма? Как според вас трябва тази оценка да бъде извършена? От една страна, това е важен въпрос, защото това е сериозен, извинете, защото това е голяма сума от бюджета. От друга, това е проблем, защото имаме бюрокрация и пари, които де-факто се връщат в страните носителки. Мисля, че е много важно да се предоставя финансиране на бенефициентите за научно-изследователска дейност. Това е за мен проблем, свързан с обема имаше едно урязване с 20% в резултат на решение 1А от комисията след преговори с съвет. Но за мен и научно-изследователската дейност трябва да бъде посветена на постигане на резултати, а не осигуряване на обем. И в тази сфера ще има намаление – което означава, че ние не използваме достатъчно добре в тази сфера дори ограничените средства, които са предоставени за нея. Това е моят отговор. Благодаря ви сърдечно. Имаме само 3 минути, за да освободим залата. Искам набързо да благодаря на кандидат-комисаря за това, че участва в това начинание е, с е, много сериозно отношение, с много компетентност и за това, че държа през цялото време да отговаря прецизно на всички въпроси. Той да отговори с много търпение. Това е нещо, което смятам всички наши членове високо ценят. Искам също да благодаря на всички членове на комисията по бюджета, на свързаните с нея комисии, за това, че спазиха правилата, особено за изказванията. Господин Левандовски, ние ви приехме със смесени чувства. Едни, защото а, а, ви а, завиждаха, е, искаха да бъдат на ваше място, а други, е, особено по-младите, защото един ден искат да последват вашия пример. Това, което ме порази е, в извънредно богатия обмен на становища, който проведохме днес след обед, е, че всички сме съвсем наясно, че в момента променяме системата. Въпросите, които ви бяха зададени, бяха зададени на човек, който можеше също тъй добре да се впише а, като кандидат а, за комисар по земеделието, по регионалното развитие, по научните изследвания, по общата сигурност и обща външна политика и дори комис... кандидат за комисар по транспорта. Това всъщност ще рече, че според Лисабонския договор в колегиума на комисията ко... Вярно е, че решението се взема колективно, но в колегията на комисията комисарят за бюджета трябва да поеме отговорността и инициативите, които се падат на един министр на финансите в национален контекст. Това не е било така до сега. Е, всъщност, вие би трябвало да вземате предвид е, политическата ситуация в е, нейната цялост и да бъдете голям реалист. За това сме съгласни. Същевременно, в Европейския съюз, ако сте само реалист, нищо не става. Жан Моне имаше много хубава формула. Той каза, трябва да се държи сметка за фактите, но не и за фаталността. Няма фаталности в Европа. И Смятам, че обменът, който проведохме днес след обед, показва, че има много голямо сходство на нашите мисли да бъдат използвани пълноценно новите правомощия, новия институционен контекст, създаван от Лисабонския договор, като същевременно се държи сметка за ситуацията в Европа, в международен план, а, економическата ситуация, без разбира се да се обричаме на фаталност и всичко като правим много творчески. Благодаря, господин Левандовски, желая ви бон шанс!